Okay. Good afternoon, dear colleagues. Would you all please uh, take the seat? Председателят. Добър ден, уважаеми колеги. Моля, заемете местата си. Започва заседанието на Комисията по външни работи. Предлагам да приемем проекта на дневен ред. Не виждам желаящи да направят коментари по него. С това дневният ред се приема. Единственото ми съобщение е, че господин Брок днес не е тук, но ще се присъедини към нас утре. Трябва да одобрим и протокола от съседанието ни на 19 и 20 януари. Разполагате с текста, който ви е изпратен по имейла. Няма възражения, с това протоколът се приема. Преминаваме към точка четвърта – публично изслушване за предизвикателствата за сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка и перспективите за политическа стабилност. Изслушването се провежда във връзка с проекта на доклад по собствена инициатива на нашата комисия – относно предизвикателствата за сигурността в Близкия изток и Северна Африка. Тези предизвикателства днес ще бъдат анализирани от двама експерти, които приветствам с добри дошли, добре дошли. Това са сър Джон Дженкинс, бивш председател на посланник на Обединеното кралство в Саудитска Арабия и председател на Института за стратегически проучвания в Бахрейн. Друг наш гост е господин Солтан, доцент в Американския университет в Кайро, в Египет. И двамата експерти имат практически опит, пребивават съответно в Манама, Бахрейн и Кайро, Египет и имат поглед върху ролята на Европейския съюз в този регион. Близкият изток и Северна Африка – като че ли постепенно изпадат в положение подобно на 30-годишната война. Води се война между подставени лица, най-вече между Иран и Саудитска Арабия. Тези войни в дългосрочен план могат да окажат сериозно въздействие върху стабилността и мира в региона. Днес искаме да се възползваме от възможността да обсъдим въпроса за това кой стратегически контекст може да окаже благоприятно въздействие върху положението в региона и каква може да бъде ролята на Европейския съюз по отношение на държавите в региона, с които имаме дългогодишни отношения. Преди да дам думата на двамата ни гости, ще дам думата на нашия докладчик. Това е господин Вансан Пеон. Euh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, сър Дженкинс и на вас, господин професор, за това, че приехте поканата ни. Ще кажа няколко думи съвсем накратко, за да имате време да се изкажете и за да може колегите да ви зададат въпроси. Бих искал да се позова на основните ориентировъчни линии, залегнали в моя доклад, за да ви задам някои въпроси, които са свързани с основните ни притеснения. Първо, вече проведохме дискусия в нашата комисия относно прочина, прочита, по който бихме могли да гледаме на Европейската стратегия. Как виждате вие нещата? Каква е вашата диагноза по отношение на стабилността в тази зона? Не искаме тук да се покриваме с лаври или с друго за случилото се в миналото председателят. Бихте ли спрял за секунда, доколкото разбирам няма превод, на какъв език? на английски. Може ли да проверите? Вие може да продължите да говорите, за да разберем дали ще има превод или не, казва председателя. Par rapport à ça, l'approche du rapport, c'est de vouloir euh, équilibrer. Подхода в доклада е смесен. Той включва както сигурността, така и економическото, социалното и културното измерение. Този разнообразен подход обаче създава някои трудности, тъй като не знаем кой от всички подходи бихме могли да използваме. Как да намерим правилния баланс? От една страна трябва да се защитат човешките права, европейските ценности, а от друга страна геостратегията и стабилността. На второ място, с оглед на кризата в Йемен, виждаме, че някои биха искали да има религиозен подход при отношенията ни с сунитите и шиитите. И аз бих искал да попитам дали вие смятате, че а, този подход, който противопоставя сунити и шиити, трябва да бъде подкрепен или може би смятате, че по-скоро трябва да ни безпокои? Вие, като наши събеседници, подкрепяте Арабската лига и бих искал да попитам дали смятате, че тя може да съчетава в себе си надежда за по-силно обединение в региона. Ако споразумението за ядрената енергетика в Иран бъде прието, бих искал да попитам какво смятате, че то ще промени в какъв смисъл ще се отрази то на стабилността в региона. И накрая, малко по-конкретно, ние възпрехме следния подход. Смятаме, че по-настоящем няма възможност в Сирия Башара Ласад да бъде включен в евентуалното решение. Вие на какво мнение сте? И на последно място, с оглед на сигурността, знаете, че в много европейски държави в момента се води дискусия. Смятате ли, че в случая с Либия можем да избегнем по-силна военна намеса, въпреки че все още се водят преговори? Всички знаем, че там а, ситуацията доста се влуши. Това са моите въпроси. С удоволствие ще чуя вашето мнение. То ще ни бъде от полза, за да може да изготвим ориентировъчните линии за доклада в нашата комисия. Благодаря. Благодаря ви, господин Пейон. Сега да чуем сър Джон Дженкинс. Моля ви да се изкажете в рамките на 10-12 минути, за да имаме време и за дискусия. Заповядайте. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Много ви благодаря, господин председател. Напълно съм наясно с ограниченията за времето за изказване. Занимавам се с изключително сложни въпроси, както от гледна точка на тези, които практикуват на място, така от гледна точка на анализаторите. Има много различни становища за това какво се случва и какви мерки трябва да се вземат. Съвсем накратко бих искала да се спра на 5 или 6 от основни въпроса. Бих искал да започна с а, обзор на положението в Близкия изток. Най-напред бих искал да ви обясня как изглежда Близкия изток от Рият. Това беше последната държава, която служих като дипломат, като дипломат и разбира се, това е държава, която игра центра, водеща роля в много въпроси, които обсъждаме днес. Ако гледате на Близкия изток от Рият, виждате един регион, в който външните страни за вътрешната сигурност на страната ви и на залива като цяло и изобщо в известна степен на заплахите срещу арабския свят като цяло са също толкова сериозни, колкото бяха през 6-те години, дори при, от създаването на съвременните арабски държави през 20-те години. Ако си спомните какво случи през 60-те години с поставянето между екипът от Насар и конфронтациите на консервативните монахи, и консервативните монахи в залива, ставаше въпрос за противопоставяне между държави. И това беше едно противопоставяне между един вид консерватизъм на сунитите и радикална форма започна под форма на е, леви идеи, смесени с арабски национализъм. в крайна сметка се стигна до разрешаване на конфликта края на 60 години между основните противници, именно Египет от едната страна и Сърбска арабска от друга страна след Йеменската война и 6-дневната война през 67 година. Но по това време, през 60 години, нямаше религиозен проблем. А, се... Всъщност, извинете, все още беше намесена на религията, докато сега виждаме един конфликт, който става все по-религиозен и то не толкова на държавно веще, колкото от а, действащи лица, които не са а, държавни институции. И това ме навежда на въпроса за разделянето на фракции и разпокъсаността. Много се говори за, такива, за такава тенденция, но аз не вярвам в тези твърдения. Според мен голяма част от конфликтите в региона всъщност са конфликти за власт. И Ирак е много класически пример за това. И мисля, че историята на Ирак от 2003 година насам значително допринесе за нестабилността в региона като цяло. но разпространянето на фракции в Близки изток е нещо, за което много се говори напоследък. Преди, водата, преди войната в Ирак обаче никой не правеше разграничение между сунити и шиити. Аз не вярвам в това разделение, но съм убеден, че Промяната в принадлежността към дадена религиозна група в Близкия изток започна с революцията в Иран през 1972 година. Първата успешна революция, водена от даден вид исламизъм. И въпреки, че Саудитска Арабия се представя като ръководител на арабския свят като цяло, беше ясно, че неизбежно този модел ще се провали. След това се появиха първите е, случаи на нестабилност, водещи, ръководени от рождение на фракции в е, Бахрайн, Кувейт и други страни. И ако погледнете развитието в региона, става по същност за един много дълъг е, и сложен процес, който не може да се ограничи само с появявата на нетолерантни салафисти в е, Саудитска Арабия. Защото Саудитска Арабия гледан на основната част от арабският свят по съвсем различен начин и това не е пряко свързан с вероисповеданията или фракциите. Факт е, че ако искате да привлечете подкрепа за конкретното ви движение за вашата държава или за вашата кауза, най-лесният начин е чрез сектаризма, защото по този начин най-лесно може да привлечете подкрепа под флага на даден вид сектаризъм в рамките на ислама. Това, което се случва, е, което се случва не само в Залива, но и в Сирия и в други страни. Появяват се и предприемачи, които се намесват в сложната система на, на действащи лица и на участници, които не са държави, а са на поддържавно равнище, което прави много по-сложна цялата ситуация. И тук, тук стигам до последиците от арабската пролет. Самият аз бях в Багдад, когато започна те наречената арабска пролет. През 2011 година се прехвърлих в Либия и бях свидетел на събитията. И ми се струва, че ние все още не разбираме напълно това, каквото се случи между, в този период между 2010 и 2013 година. Но можем да кажем, че последствията от тъй наречената революция или арабска пролет доведе до положение, поради която се оказва, че много държави де факто зависят от конкретен режим или конкретният ръководител в, в, в режима в Египет, например, бяха свидетели на взимането на властта от страна на Исламското братство, които твърдят, че не са е, част от държавата, но реално действат като държавна институция. В Тунис положението е малко по-различно, тъй като има много силно гражданско общество и действащи лица, които са част от това гражданско общество, като например много активни профсъюзни организации, активни организации на жените, които до голяма степен са, иземат и много по-активна роля на пазара на труда. Следващият въпрос е свързан с политическият исламизъм. Много се говори за мисиманското братство. Много се говореше, разбира се, за него по време на революцията в Египет и след това след преврата срещу мусулманското братство през 2013 година. И според мен едно от най-важните явления, свързани с мусулманското братство е, че през 2011 година, между, след мисумарското паство се представяха като модернизирани демократична организация, но се оказа, че те не са се променили толкова. Но едновременно с това станахме свидетели и на появата на различни форми на салафизъм, голяма част от които са трансгранични и а, се припокриват с политически активизъм, който традиционно а, се въплощаваше от мисюманското братство. И така се стигна и до исламска държава в Ирак и Сирия. Даеш, който е последният пример за подобен вид а, организация, но смятам, че през следните 5 до 10 години ще продължаваме да светим на все повече и повече подобни метастази на същото това явление, което ще доведе и до ослабване на правителството на по-голяма част от държавите в, в регионите. Също после, който искам да се спра накратко, беше за ролята на Иран и значението на споразумението за иранската атомна програма. От револю... революцията през 79-та година насам Иран винаги са се стремели да <coughs> укрепят своята позиция и а, от подкрепата, която се ползва в някои от а, в преимуществено в държавите с преимуществено сунитско мнозинство. последните пет години, времено с това сме свидетели на едни същи тенденции в Сирия, в Иран и в известна степен и в Йемен в момента. И това измерение на иранската външна политика до голяма степен притеснява голяма част от държавите в региона и не мисля, че тази заплаха се е спряко свързана с атомната програма на Иран, а те, повече държави не се притесняват от самата атомна програма като такава, а от а, субективните дейности на Иран в техните държави, в частност чрез някои от шийските общности в страните им и също така в граничните региони. Така че ако гледате на света от гледна от, от, гледна точка на Рият, се притесняват действията на Иран, в Сирия, дългогодишните връзки на страната с Хизбола в Ливан и ролята на Иран в Йемен, която в момента се опитва да отрекат, но като според мен съществува. По този начин Иран продължава да изглежда като заплаха за региона като цяло. Накъде се, накъде се насочват а, събитията в региони, защото са важни за нас? Според мен са важни. Регионът е важен, защото ние може да искаме да напуснем Близкия изток, но Близкия изток няма да ни позволи А когато се говори за отговор на Исламска държава и конфликтите, които тази организация пострекава и предвид разпространяването на организацията и факта, че тя вече има сестрински организации не само в Близки изток, но и в Африка. Последният пример беше в Либия и разбира се на Синарския полуостров. се оказа, че има и редица от редица други съпъсващи заплахи, които надхвърлят региона на Близкия изток като такъв. И които достигат дори и до Европа. И, разбира се, последният пример е факт е големият бой европейски граждани, които заминаха за Сирия да се присъединят към Исламска държава и това разбира се създава проблеми и за сигурността за нас. Разбира се, имаме важни економически интереси. Често се твърди, че е, всичките войни там се водят заради петрола. Аз лично не смятам, че е така, но и да е така, какъв е проблема? на Петрола в крайна сметка е много важен за всички наши, за цялата ни економика. Затова смятам, че Близкият изток трябва да бъде важен регион, важен за всички нас регион. Каква е конкретната роля на Европа във всичко това? страните в региона се е, се вълнуват най-вече от националната си сигурност. Те живеят в епоха на заплаха, на истинска заплаха срещу сигурността си и те искат да чуят, че не са сами в, срещу тези заплаха. Тези държави функционират в рамки, в един е, световен ред, който познаваме добре, световен ред, е, в който решенията се взимат на държавно равнище, не на поддържавно равнище. И това има на проблема. Проблема са поддържавните организации в Ирак и Сирия и фактът, е, че проблемите, които са свързани с тези организации, не могат да се ограничат до границите на дадена държава. Смятам, че Европа може по много начини допринесе за по-устойчиви и дълготрайни връзки с държавите в региона, но зато ни трябва и търпение. Търпението много често ни липсва. Много ви благодаря, че се вписахте в предвиденото време. Много ви благодаря. Благодаря ви и за много ясното ви изказване. А сега давам думата на професор Солта. Uh, thank you for the opportunity. Благодаря ви за възможността да участвам в тази прекрасна проява. Благодаря и на всички онези, които изготвиха чудесния ви доклад. Той ни дава възможност да обсъдим редица въпроси и да отделим внимание и на някои други аспекти свързани с положението в Близкия изток. Онова, което ще кажа, като цяло ще допълни казаното вече от сър Джон Дженкинс. Нека уточня, че настоящото положение в Близкия изток и Северна Африка възникна в резултат от редица тежки конфликти. Редица тежки конфликти, на които бяхме свидетели едновременно. Първо, става дума за конфликт между религиозно настроени и светски настроени сили, конфликт с политическо измерение. Това е идеологически конфликт. Става дума за идеологическо разделение между религиозни сили и светски настроени такива. Наблюдаваме и друг конфликт. Конфликт между авторитарни режими и движения за демократизация. В продължение на години нямаше многобройни движения за демократизация в арабските страни. Техният брой нарасна едва по време на арабската пролет. Но въпреки това става дума за конфликт, който в дългосрочен план ще окаже въздействие върху развитието на региона и политическото положение там. Третият вид конфликт е между националистически сили, които искат да запазят демаркационните линии между отделни държави в региона. Има и още един вид конфликт между сили, които отричат действащия в региона ред, биха искали да го преобразуват в друга система на регионално равнище. Има и конфликт, свързан с идентичността на отделните държави. Няма единна позиция по този въпрос. Има и конфликт, що се отнася до легитимността на системите за разпределяне на властта и ресурсите в отделните държави. Ако трябва да обобщим, можем да кажем, че има конфликт между сили, придържащи се към статуквото и други сили, които биха искали регионът да поеме в друга посока, да има обновление. Положението не може да се разглежда опростенчески. В региона има много припокривания, има и много нюанси, което осложнява положението, осложнява положението, в което се намират разработващите политики. Затруднява ги при вземането на конкретни решения говорих за светски настроените сили в региона. Когато говорим за тях, имаме предвид Светския аспект не така, както го разбирате тук в западния свят. За нас понятието светски се свежда до контрол върху обществения живот. Ако говорим за конфликтите в региона, то ще трябва да дадем определение на понятието светски. Както казах, това понятие в региона не се дефинира така, както се дефинира от западния свят. Някои сили поставят на дневен ред искания за демократизация, но трябва да имаме предвид, че в не всички тези сили наистина искрено вярват в демокрацията и ценности, свързани с правата на човека. Много често те използват демокрацията и ценности свързани с правата на човека, за да се противопоставят на тоталитарни режими. Но самите тези сили не са достатъчно легитимни, що се отнася до зачитането на демокрацията и правата на човека. Така че не можем точно да определим коя от тях действително застава за тези ценности. Това е един труден въпрос – Преди малко говорих и за националистическите сили, които поставят ударението върху суверенитета на отделните държави. Смятат суверенните държави за основните елементи на цялостната система. Но тези сили се възползват и от така наречения наднационализъм за да прокарват своите цели. Имам предвид движения като панарабското движение, например. В миналото, в момента сме свидетели и на зараждането на пан-ислямско движение. Тези сили, залагащи на суверенитета на националист, националните държави, се възползват от подобни движения привържениците на статуквото, нези, които обръщат поглед към миналото. Когато анализираме тези движения от гледна точка на западния свят, то ще видим, че тези движения се възползват от идеологии, с които сме запознати, като например комунизма и други. Но в Близкия изток те не залагат на подобни идеологии, основаващи се на социална справедливост и други. Има отделни социални прослойки, които работят за своето овластяване, за справедливо разпределение на властта. Но като цяло разделението е на верска основа. Настоящата криза в региона е тежка. Тя възникна в резултат от неспособността на действащите лица да определят първо причините за проблема, да намерят възможности за установяването на устойчиви държави на устойчиви системи в региона. До какво се свежда настоящата криза? Първо, няма добре структурирани държави, държави основани на приобщаваща политическа система. Свидетели сме на високо ниво на маргинализация. Освен това няма консенсус във връзка с идентичността на отделните държави, както и във връзка с легитимността на управляващите ги режими. В момента се водят много оживени разисквания именно по този въпрос. Той поражда много конфликти. Няма също така и единна позиция за действащите в региона системи, що се отнася до структурата на властта, до суверенитета на отделните държави. Няма консенсус за това дали системата в региона се основава на суверенитета на отделни държави или на солидарността в рамките на една религиозна общност, независимо от националните граници. няма единно становище за общата система. В какво се състои процесът, на който сме свидетели в момента в Близкия изток? Става дума за процес, в рамките на който сме свидетели на редица отделни конфликти. Те се вписват в общия контекст на търсене на една основополагаща система на единен източник на идентичност за Близкия изток. Във връзка с това проистичат много значими предизвикателства. Европейският съюз е сред тези действащи лица, които са разработили отделни ценности, отделни нагласи в рамките на външната си политика. Въпросът сега е дали този опит от миналото е приложим към настоящите конфликти в Близкия изток. Или пък дали подходът на Европейския съюз не трябва да бъде преразгледан из основи. В доклада ви се твърди, че не сте удовлетворени от политиката на Европейския съюз в региона до момента. Това е една вярна според мен констатация. Тя отразява действително липсата на сигурност В региона сме свидетели на процес на разработването на нов ред. Това е един много дълъг процес, който ще отнеме още много години. И като се има предвид това, според мен би трябвало европейската политика да бъде преразгледана, така че в по-голяма степен да можете да се справите с предизвикателствата, пред които ви поставя регионът. За да може Европейският съюз да реши многобройните конфликти в региона, да се справи с многобройните трудности, пред които е изправен регионът, е необходимо такова преразглеждане на политиката. Окончателният резултат от този процес ще бъде определен от регионалните действащи лица, но и вие можете да изиграете роля, например, при смекчаването на ефектите от конфликтите. Не би следвало да си поставяте амбициозната цел да установите нов ред в региона. Регионът на Близкия изток се характеризира с голямо многообразие, не само на ниво отделни държави, но и на ниво отделни региони в рамките на една държава. И това многообразие не дава възможност за прилагането на еднозначна политика от страна на Европейския съюз. Подходът ви по-скоро трябва да е диференциран. Неотдавнашните събития и промени в региона показаха, че е необходимо да се прави разлика между Северна Африка и Близкия изток. Свидетели сме на различни видове динамика, на различни видове конфликти в двата региона. Настоящата криза в Близкия изток и Северна Африка ясно показва, че Функциониращите жизнеспособните държави в региона са рядкост. Има редица основни фактори, които трябва да бъдат консолидирани и насърчавани в посока създаване на устойчиви функциониращи държави. Ако искаме да прилагаме ефективна политика, ще трябва да консолидираме функциониращите жизнеспособните държави, да работим за тяхното опазване в лицето на изключително мощни сили, източник на нестабилност в региона. Успехът на демократичния преход в Тунис – не може да бъде възпроизведен в други държави, тъй като Тунис е единствена по рода си страна, но въпреки това опитът ти може да се използва като модел за останалите държави в региона. Заключение, нека кажа, че Европейският съюз трябва да си изработи ясна позиция, най-вече що се отнася до конфликта между светското и религиозното начало. Не е достатъчно тези две сили да бъдат третирани еднакво. Европейският съюз трябва да преосмисли своите цели, що се отнася до подпомагането на процеса на демократизиране и установяването на ценности, свързани с правата на човека. Ще трябва да разгледате политиката си в по-широк контекст, в контекста на общите процеси в региона. Председателят благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците ни в сянка, в случай, че желаят да вземат отношение. Докладчикът сянка на ЕКАРЕ, господин Белдер, поиска думата. Заповядайте. Eh, eh. Благодаря ви. Мисля, че мога да бъда кратък. Най-напред бих искал да ви благодаря за изключително интересните уводни думи. Бих искал да задам един изключително важен въпрос. Говорихме за споразумение в областта на ядрената енергетика, но знаем, че мненията са разнопосочни. Та въпросът ми е следния. Преговорите бяха разделени по искане на а, Иран в зависимост от регионалното равнище на а, обсъждания аспект. Имайки предвид мнението на господин Солтан и мнението на арабския свят, не можем да отделяме проблема от регионалната специфика. Европейския съюз присъства на преговорите, тъй като имаше представители на някои държави членки. Та питам се дали Европа не пое голям риск в това отношение. В арабския свят въпросите в областта на ядрената енергетика са тясно свързани с властта. Бих искал да чуя вашия коментар в това отношение, защото по мое мнение това е един голям пропуск, една голяма опасност, която може да доведе до още повече нестабилност. Благодаря ви. Списъкът с ораторите е доста дълъг, така че бих искал да помоля всички колеги да се придържат към изказвания от минута и половина за да можем да дадем думата на експертите и на докладчика господин Пейон за заключителни думи. Госпожа Валтман. Благодаря ви. Аз също бих искала да ви благодаря за проекта доклада и за информацията, която получихме днес. Бих искала да кажа нещо във връзка с чутото от господин Солтан. Той заяви, че трябва да гледаме малко по-различно на конфликта в региона. Имаме конфликт, който трае от дълги години между Израел и Палестина. И аз се питам как бихме могли да смекчим влиянието на този конфликт върху останалите в региона. На следващо място – Нещо, което не откривам в доклада и за което никой не спомена днес тук, а именно как европейските държави ще се справят с тези млади хора, които отиват да се бият там на бойното поле, за да обезглавяват хора. Този проблем не засяга само Белгия. У нас се опитваме все пак да приемем някаква интегрирана политика, но би било интересно да чуем и вашето мнение. Какво може да се направи на европейско равнище? Благодаря ви. Господин Колсо, благодаря ви, господин председател. Благодаря на двамата гости за изключително интересните уводни думи, но ми се струва, че забравихме някои от най-важните моменти. В никое изказване не се спомена Ирак, който разтърси цялата регионална карта. Е, доколкото знам, докладчика скоро беше на място. Той дори отиде в Иран. Нищо обаче не беше упоменато днес тук. Говорим за Саудитска Арабия. Миналата година една жена беше обезглавена, защото беше обявена в обвинена, извинете, в магиосничество. Това а, са все събития, които се случват в региона. Да не забравяме и салафитските имами, които финансират Саудитска Арабия. Упомената беше революцията в Ирак, но не се направи някакъв задълбочен анализ. Сега бих искал да се обърна и към докладчика. Не трябва да се придържаме само към идеологията, за да разрешим конфликтите. За случващото се в Сирия трябваше да говорим с правителството, за да обсъдим условията на примирието. Може би можехме да помислим и за друга намеса на място. Председателят, благодаря сега господин Смит има думата. Благодаря ви. Благодаря и на двамата ни гости за изключително добрите презентации. В нашата комисия ние се интересуваме от ролята, която Европейския съюз би могъл да играе за бъдеще. Нещо, което ще обсъдим малко по-късно. Но все пак бих искал да попитам следното двамата ни гости. Схващ... Какво е схващането на... за европейските държави в региона? Как гледат а, на нас хората там? Различават ли ни от режима, който е на власт? или смятат, че ние сме съучастници. При всяко нарушаване на правото на, на свободата на словото или на а, нарушаването на човешките права. Знаем, че в а, Махрейн напредъка а, намаля. Та това е въпросът ми. Има ли раз... правили се някакво разграничение между Европейския съюз и неговите държави членки? Смятате ли, че ние защитаваме човешките права, свободата на словото и журналистите или не? Любопитно би било да чуем вашето мнение и по отношение на засилването на ролята на гражданското общество. Видяхме каква роля може да изиграе то в Тунис Каква е ролята, която Европейския съюз може да играе според вас за тези държави и какво смятат хората в региона? Благодаря ви, господин Касталдо. Благодаря ви. Благодаря и на двамата ни гости за уводните им думи. Като че ли е, липсва регионалния аспект във вашия анализ? Имаме цели, преследваме тези цели и да, действително, нуждаем се от подход, който да отчита спецификата на всеки един регион. Но аз бих искал да попитам двамата ни гости, те могат ли да поемат своята част от отговорността при приемането на конкретните политики? Не трябва ли да включим всички главни действащи лица, тъй като само по този начин бихме могли да работим чрез по-приобщаващ подход – много често нашите събеседници променят мнението си, понякога дори предоставят оръжие е, на опозицията. И по този начин се насърчават екстремистите. Случилото се в Тунис представлява действително голям напредък. Да не забравяме и ролята на исляма в рамките на прехода. Бих искал да чуя конкретно вашето мнение. Благодаря ви, господин Панцери. Е, грация. Mitigare i conflitti penso che sia, uno, sia un buon proposito. Io credo... Благодаря ви. Предложенията са добри, но като че ли на европейско равнище трябва да бъдем малко по-амбициозни. Смятам, че в контекста на разглежданите въпроси трябва да се запитаме следното. Не трябва ли да се насочим по-скоро към реал политик? И в този контекст мисля за Сирия. За ролята на Башара Ласад. Питам се, не трябва ли да вземем предвид и него? Не трябва ли да вземем предвид ролята, която той може да играе? Споразумението в областта на ядрената енергетика трябва да бъде подобрено, но това може да доведе до засилване на позицията на Техеран. Просто трябва да следваме една логика и да видим какво ще се случи с всички главни действащи лица в региона. Не трябва конфликта да се разпространява в Близкия изток. За стабилността на региона е важно да насочим вниманието си най-вече към тази държава. И на следващо място. Винаги трябва да търсим баланс. Баланс между сигурността, политиката от една страна и зачитането на човешките права. Не трябва да се потъпква човешките права с оглед на постигането на по-голяма стабилност. Благодаря. I would like to, to thank, uh... Госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря и на двамата ни гости за отличните презентации. И бих поискала, бих искала да задам въпрос на всеки един от вас. Във връзка с поразумението с Иран, бих искала да попитам дали може да ни кажете малко повече за геополитическото влияние на споразумението, както и неговото влияние върху сигурността в региона. Знам каква е позицията на Израел, но и намесата в Йемен беше свързана с притесненията в арабския свят за нарастващата роля на Иран в региона. Бихте ли казали нещо повече по темата? Благодаря ви. Господин Март. Благодаря ви. Всъщност ние тук обсъждаме една реалност, която не отговаря на действителността в региона. Факт е, че Аласат наложи своя режим. Има и други неоспорими факти. Въоръжените сили, сирийските революционери и всички ислямисти, които им сътрудничат – Съвсем не ни се нрави това, което се случва, но това е действителността. Имаме коалиция, сформирана от опозицията в Сирия. Без значение дали това ни харесва или не, това е факт. И сега се преструваме, че ще успеем да намерим някакво светско решение на въпроса в Сирия – но това означава да не вземаме предвид действителността. На следващо място. В Либия продължаваме да говорим за призраци, за несъществуващи правителства. Половината от територията на страната е завладяна от тероризъм – А ние говорим за коалиция на въоръжените сили под ръководството на Аласад. Да не забравяме всички, които са в сянка. И на следващо място. Бих искал да попитам, какво прави Европейския съюз? Економическата власт е изключително важна. Военната власт също. Но трябва ли само Франция и Обединеното кралство да вземат решение? Благодаря. Президент, euh, Господин Шафасалзе, благодаря ви, господин председател. Ако искам да постигнем напредък, би трябвало най-напред да си направим правилните изводи и да бъдем по-предпизливи в подхода си. Първо място трябва да, да си направим да признаем каква беше истината свързана с арабската пролет и с последвалото след нея равновесие, което няма нищо общо с самата арабска пролет, но предвид положението в Египет, напредъка постигнато от Тунис, но в крайна сметка какво спечели Тунис от арабската пролет? Крайно време е да си признаем истината за Либия и за Сирия, а не бива да забравяме и каква е истината за Турция и Саудитска Арабия и тяхното участие във всички тези конфликти. А когато обмисляме възможните решения, трябва да, си, да имаме смелостта да си признаем предимствата на някои светски режими, които може би не бяха напълно демократични от наша гледна точка, но които гарантираха мира. И се питаме дали най-важното в крайна сметка не е мира и дали не е необходимо да има и и религиозни мълчинства, за да има мир. А когато режимът, който управлява, дискриминира мълчинствата, ми се струва, че мир не може да има. Струва ми че тези важни истини ги прикриваме с излишна политическа риторика, от което аз лично съм разочарована. Благодаря ми думата има госпожа Гомеш. Посланика Дженингс, казахте, ни как изглежда света от вас, погледнат от Рият. И аз бих искала да добавя, че в много много други столици на арабски държави по света гледат към Рият като пример разследване през 2011-2012 година в Джакарта много от мисиоманските политически ръководители заявиха, че Рият е проблема, защото именно те финансират Алкайда. И в крайна сметка в основата на проблема е, са тези, които са на власт в Рият в момента. после ми към двамата оратори е следният. Според вас Европа и европейските сили дали по някакъв начин допринасят за разпокъсването в региона? Защото аз не виждам, виждам намесата на Европа в Багдад през 2003 година, но не виждам Европа в Сирия, в Палестина, не виждам Европа да се борса срещу, срещу исламската държава. А за Либия съм съгласна с вас, въпросът не е религиозен, защото разпореждането на силите не се ръководи от чисто религиозни различия. Така че въпросът ми е, според вас Европа за какво допринася? За възстановяването на реда или за пълното му разпадане? Европа в момента участва в, в, в преговорите за, договор, за сделка за атомната програма с Иран, но дали Европа не би трябвало да осигури гаранции в основния конфликт, т.е. между Иран и Саудитска Арабия. Но според мен действителността е, че Европа с нищо не допринася нито в региона, нито в света като цяло, въпреки амбициите ни. Благодаря ви, госпожо Кома, ще бъдем Максим Башир. Благодаря ви, господин председател. Ние ще се възползвам тази възможност да благодаря на сър Джон Дженкис и на господин Салтан за отличните им изложения. нееднократно беше споменато, че голям брой европейски граждани заминават за Близкия изток и се присъединяват към исламска държава. Също така беше споменато, че Европа поема риск в рамките на преговорите за присъединяването на Иран към договорите на разпространението на ядрените оръжия. Беше по на Европа да участва в военна замеса в Ирак през 2003 година, поред, по съмнителни поводи, като наличието на оръжие за масови, масови учения, които така и не се появиха. През 2003 година участвахме във военна намеса, с военна намеса в Афганистан, за да свалим от вас талибаните 14 години по-късно. Едва успяваме да се изтеглим от там. Така че аз смятам, че трябва да се намесим тези държави, но не е по военен път, а по мирен път и със сътрудничество да се опитаме да им помогнем да достигнат до една почтинска демокрация чрез насърчаване на правата на човека в страните. Не смятам, че ние в Европа можем да си позволим да обърнем гръб на тези народи и непрестанно да ги критикуваме. Смятам, че трябва да ги привлечем, трябва да се отнасяме към тях като, като наши съседи, трябва да им помогнем и да ги насърчаваме време, за да стане тяхното общество по е, добро отражение на народите. Народите, които очевидно живеят в несигурност и което води до недоверие към е, Запада. Благодаря ви, господин Башир, думата господин Кар. Благодаря ви. И аз най-напред бих искал да благодаря на двамата ни гости за техния принос. Разбира се, бихме искали да има повече стабилност в света и в частност в Близкия изток, но сме изправени пред редица предизвикателства. Но трябва и да си, да си извадим полуките от миналото и не бива отново да допускаме грешките от миналото. Разбира се, трябва да насърчаваме демокрацията и защита на правата на човека и не бива да жертваме тези наши ценности по съображения от краткосрочно стратегическо естество. Действително има рискове от конфликт, основаващ се на религиозни разлики, но нека да забравяме, че конфликта на първо място е политически и преди всичко отразява амбициите на различните страни в региона. Съгласна ми с професор Султан за необходимостта от диференциране на политиката към различните държави. Очевидно е, че регионът е много сложен, различните държави са на различно равнище на развитие. Ето защо е справедливо да имаме и ние диференцирана политика към тези държави. И последният ми коментар е свързан с Иран, Списка Арабия и Израил и Палестина. Това са сериозни проблеми. Ние трябва да се ангажираме за решаване на тези конфликти, играйки позитивна и водеща роля. Ето защо напълно съм съгласен с колегата Панзари, който заяви, че трябва да насърчаваме регионалното съжителство. Трябва да видим кои са партньорите ни в региона, с които може действително да насърчим този вид мирно съжителство. Благодаря ви. И накрая давам думата на госпожа Алио Мари. Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искала да благодаря на двамата гости за отличният обзор на силите в региона и техните мотиви. Но който да е конфликт продължил във времето, свързан и с средства. Така че, господа, можете ли да ни кажете откъде идват средствата и какви са механизмите на финансиране на различните движения в региона? Дали държавите пряко финансират и ако дава по пряк начин е, или не, или чрез недържавни държавни е, институции и ако да, чрез какви мрежи се осъществява това финансиране. Много ви благодаря. А сега ще помоля двамата ни специалисти да се опитат да, да дадат отговор в рамките на около 5 минути всеки от вас, след което господин Пейон, ако иска отново ще му дадем думата. Господин Дженкис, имате думата. Uh, uh, благодаря, господин председател. Не успяхме да се спрем върху редица въпроси, тъй като времето ни е силно ограничено, а материята е изключително сложна. По въпроса за Ирак и катастрофалните последици от намесата там. По-скоро трябва да вземем предвид онова, което се случи след намесата, именно разпускането на полицейските сили, неспособността за контрол върху границите, провала на изборите през 2009 година, както и вероятните измами по време на изборите през 2010. Но ние имахме позиция по отношение на онова, което трябва да се предприеме. И това е което имам предвид. Трябва да имаме позиция за действията, които трябва да се предприемат, за да се постигнат възможно най-добрите резултати за дадена държава. Така че в случая с Ирак по-скоро бих казал, че между 2003 и 2009 е трябвало да предприемем това, това и това. Понякога нещата се свеждат обаче не само до позиция, а и до информираност много е важна във връзка с това работата на дипломатическите ви представителства по места. Запознайте се с тази работа, следете дейността им. Така ще знаете и какво става по места. Споразумението за ядрената програма на Иран До 30 юни се предполага, че ще се постигне рамково споразумение. Много малко вероятно е това, според мен. Дори да се стигне до окончателно споразумение с Иран, това няма автоматично да стабилизира отношенията между Иран и основните сунитски сили в региона. Това е проблемът в региона. Там има хегемони, но няма мощни държави, които да доведат до уравновесяване на положението. Ролята на Европейския съюз в рамките на преговорите с Иран бе много значима, но има и редица мерки, които могат да бъдат предприяти на национално равнище. Те са важни според мен. Казвам това като бивш посланник. Имам предвид действия от страна на Франция, Англия и други държави, които да гарантират подкрепа за държавите в региона в областта на националната сигурност. Мирният процес в Близкия изток. Десет години работих по този процес – няма да се постигне мирно споразумение между Израел и Палестина, тъй като Палестина не може да предложи достатъчно на Израел. Трябва да се постигне споразумение между Израел и други държави от региона, най-вече между Израел и Саудитска Арабия. Създаването на палестинска държава е средство за постигането на друга цел – има една общност обединена на определени интереси. Имам предвид Израел и арабските държави. Затова и трябва да работим върху въпроси, свързани с националната сигурност на отделни държави. Така ще можем да работим и за постигането на окончателно споразумение с Палестина но трябва да си отговорим и на въпроса какви ще са последиците за националната сигурност на Израел. Положението с правата на човека. Мисля, че то се е подобрило в голяма степен най-вече в държавите от Персийския залив. Казвам това възоснова на опита си от миналото. В една от тези държави бе създадена и независима анкетна комисия, която да разследва случилото се през 2011 година. Имам предвид Бахрейн. Там бе създадена служба на омбудсмана, бяха предприяти редица други мерки. Саудитска Арабия. Саудитска Арабия не е салафистка държава. Смъртното наказание там е нещо, което засяга съдилищата. Това е мярка, която се предлага от съдилищата много често по силата на съдебни решения, а правителството от своя страна се опитва да противодейства. Трябва да предоставяме на правителствата от региона целенасочени консултации и да си сътрудничим активно с тях. По въпроса за Тунис, това е един много интересен случай. Наистина се надявам, че процесът там ще сработи, защото ни е необходим модел за целия регион на Близкия изток. В Тунис се наложи франкофонската традиция, но там сме свидетели на парадокс. Ако процесът в Тунис се овенчае с успех, то това ще се дължи на либерализация в обществения живот, която започна още през 50-те години. Това ще се дължи и на франкофонската традиция. Преди да се установи демокрация, с други думи, е необходим либерализъм. В Европа бе приложена обратната последователност. Първо се демократизираха обществата, обществата след това се стигна до либерализация. Либия <clears throat> И тук нещата се свеждат до позиция. Бяха проведени президентски избори, както и на два пъти парламентарни избори. Победителите в тези избори бяха технократи, това бяха светски настроени лица. Либийците не повериха бъдещето си на религиозни сили, но въпреки това се стигна до двойно правителство. Ние в Европа имаме своя позиция, трябва да изиграем своята роля. по въпроса за финансирането. Какво можем да предприемем в практически план? Например, по отношение на финансирането от Европа на ислямистки и терористични групировки. Мисля, че не правим достатъчно за справянето с този проблем. Господин Солтан, ще започна с Тунис – и онова, което каза господин Дженкинс по въпроса. На какво се дължи промяната в Тунис? Тя се дължи на светски настроеното гражданско общество. В Египет също имаше жизнеспособно гражданско общество, но то бе доминирано от религиозни ислямистки сили. Това е основната разлика между Египет и Тунис. Това е основната причина за разликите в между демократичните преходи в двете държави. Защо изтъквам този аргумент? Защото ако Европейският съюз иска да постигне конкретни определени резултати, то той може да се възползва от тези разлики, за да очертае посоката си на действие. Трябва да осъзнаете, че не всички действащи лица в политиката в региона, които застават зад демократични каузи, действително ги отстояват. Трябва да си зададем въпроса доколко са искрени тези сили, доколко са легитимни, доколко има съответствие между техните идеи и резултатите, които искате вие да постигнете в региона по отношение на демокрацията и правата на човека. Това ме отвежда до въпроса за начина по който Европейският съюз се възприема в региона. И нека бъда открит. Мисля, че сме свидетели на обезверение, както в Близкия изток, така и в Северна Африка. Хората там са обезверени, що се отнася до Европейския съюз. Те не смятат, че той може да допринесе за осъществяването на прехода, от който те се нуждаят. Същото въжи и за другата страна, за Европейския съюз. Оставам с това впечатление, запознавайки се с коментарите на анализаторите и политиците тук. И от това възниква въпросът за това какво трябва да направи Европейският съюз, за да допринесе по-ефективно за разрешаването на конфликтите в региона? Един от изказалите се преди малко постави въпроса за това дали не би следвало Европейският съюз да провежда в региона политика, ориентирана спрямо реалността но Европейският съюз не може изцяло да заложи на този подход. Европейският съюз не може да бъде отъждествен с Съединените щати. Той залага по-скоро на дипломацията, на убеждението, но ако иска да постигне успех, то ще трябва да постигне известен баланс между този си подход – ориентиран към демокрацията и правата на човека и някои стратегически съображения, стратегическите си интереси в региона. Европейският съюз трябва да вземе решение по въпроса за това уравновесяване. Знам, че отделните държави членки също имат свои интереси, свои изисквания, които трябва да бъдат взети предвид. Едно подобно уравновесяване на идеологическия подход и по-прагматичните мерки ще ви даде и по-широки възможности за решаването на проблемите в Либия и в Сирия. Просто трябва да проявите достатъчна смелост, трябва да застанете на определена позиция. Дали обаче можете да застанете на страната на това или онова действащо лице в региона? Не заставате на ничия страна в Либия, формално заставате на нечия страна в Сирия. Ще можете ли да допринесете за укрепването, насърчаването на по-умерено настроените опозиционни сили в Сирия, например. Това е основният, според мен, въпрос. Има и още един въпрос, свързан с поставянето на условия. Това е в основата на външната политика на Европейския съюз в региона на Близкия изток и Северна Африка и други региони. Обвързването на помощта от ваша страна с условия е подход, който според мен трябва да се прилага като се съобразява с особеностите на отделните държави. Не може всички държави да се поставят под общ знаменател. Предлага се и съразмерност От една страна, Европейският съюз поставя изисквания, определени условия, зад които стоят и определени ресурси, средства, които е готов да инвестира. Господин Дженкинс, най-важната промяна в региона в дългосрочен план ще бъде установяването на диверсифицирани либерализирани економики. Това е пряко свързано с положението на жените, което пък от своя страна пряко е свързано с достъпа до образование. Ако искате наистина да приложите една мярка с силен положителен ефект, то дайте възможност на жените за достъп до образование. Е, е, Господин Пейлон, за заключителни думи. Да, благодаря ви. Винаги сме доста фрустрирани, когато трябва да обсъждаме подобни теми, благодаря ви за това, че се съгласихте да играете на тази игра с нас. Благодаря ви за това, че бяхте откровени в някои от отговорите си. Разбира се, вие не можахте да дадете ясен отговор на всички въпроси. Както казах, беше предложена нова стратегия тя ще даде възможност на Европейския парламент да постигне един да има единна реакция. Същевременно бих искал да кажа, че ще запомня от вас това, което казахте, а именно огромните очаквания от Европа. Благодаря ви и на двамата. Благодаря ви, господин Пейлон. Благодаря и на двамата експерти, които бяха сред нас днес след обед. Тяхното участие беше изключително полезно. Осъжданото от нас до сега е в тясна връзка и с следващата точка от дневния ни ред, а именно прегледа на европейската политика на съседство. Благодарение на вашите думи разбрахме, че много работа ни очаква не само в региона Мена. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Преглед на европейската политика на съседство. Господин Кукън е докладчик. Той ще ни представи работния си документ, работен документ, изработен след като комисаря Хан беше сред нас преди няколко седмици. Днес ще направим първи обмен на мнения, след което господин Кукън ще продължи да работи по документа, като отрази всички коментари на колегите. Бих искал да помоля всички, които желаят да напуснат залата, да го направят тихо. Ние трябва да продължим с работата си. Моля и тези от вас, които разговарят помежду си, също да го правят тихо. Моля сега да дадем думата на господин Кукан. Shall I wait or shall I speak? Не чакаме ли да говоря? Much, Благодаря ви, господин председател. Както вече казахте, Достигнахме до момент, в който ще имаме обмен на мнения, след като чухме комисаря Хан и някои европейски депутати. Чухме казаното от тях и изготвихме документ. Този документ ще бъде основа за изготвянето на проекто доклада. Позволете ми накратко ще напомня няколко неща от общ характер. Когато Европейския съюз през 2003 година публикува първата си стратегия, той предвиждаше да имаме добре действащи демократични държави. Тези демократични държави трябваше да подпомогнат своите съседи да станат още по-демократични, още по-проспериращи и още по-обърнати към Европейския съюз. Работихме в тясно сътрудничество и както знаем Европейския съюз поддържа тесни връзки със своите съседи. Това беше основната логика, залегнала в политиката на съседство. Днес повечето от държавите съседи са в различни етапи на промяна. Това противоречи на целта, която заложихме в политиката на съседство. Ето защо ние се нуждаем още повече от демократични, проспериращи съседи, които да разполагат с ресурси, за да могат да се справят с все по-враждебното им обкръжение. Економическата криза подкопа усилията на Европейския съюз в това отношение. Доверието беше подкопано. Затова смятам, че трябва да се върнем към основите на политиката на съседство. Трябва да помислим какви отношения желаем Европейския съюз да поддържа със своите съседи и какви инструменти да използва. Няколко идеи, залегнали в доклада, са споменати в този документ, а именно политиката на съседство трябва да се базира на своя собствен напредък. На следващо място е необходимо да отчетем различията между нашите партньори нашето обкръжение имаме различни съседи, не само с оглед на географското им разположение, но и с оглед на прилагането на съответните реформи и възможности за участието в пространството на четирите свободи. На следващо място, демокрацията и правовата държава трябва да бъдат приоритети в политиката на съседство. Много често нашия опит струва много повече, отколкото финансови средства, които отпускаме. Всичко трябва да се разглежда в регионален контекст. Сътрудничеството с гражданското общество и организациите, които поддържат демокра... демокрацията, трябва да заслужат нашето доверие. Трябва да се изгради и капацитета на съответните институции. Не трябва да има достъп до институции, които потъпкват човешките права на гражданите. Необходимо е да се засили измерението свързано с сигурността. Както знаем, сигурността и стабилността са в основата на тази политика. Една от е, на всеки 16 държави са пряко засегнати от конфликти. Това означава и предизвикателство за Европейския съюз, както от изток, така и от юг. Е, мисля, че получихте някаква представа в рамките на предишната точка от дневния ред. Нуждам се от по-силни партньорства. Европейския съюз трябва да търси партньори не само в региона, той трябва да отиде отвъд, да се свърже с международни партньори и организации. За да постигнем нашите цели, Европейския съюз трябва да затвърди позицията си в рамките на политиката на съседство и да накара международната общност също да преследва целите, които сме си заложили. Необходимо е да насърчим и сътрудничеството с регионите, както и регионалната интеграция. По отношение на политиката на съседство, неколкократно упоменах, че тази политика трябва да бъде водена от политически цели. Трябва техническия подход да бъде съчетан с лидерство в, от политическа гледна точка. Това се отнася най-вече за държавите от източното ни съседство и от южното такова. Необходимо е да има по-пряка връзка между техническите обмени на мнения и политическите такива по отношение на отделните държави. Внимателно ще слушам вашите коментари. Напомням ви, че сме в рамките на етапа на допитване, преди да се изготви и конкретния доклад. Видели сте, че графика за изготвяне на доклада беше променен. Ще ви информирам за въпросните промени своевременно. Благодаря ви, господин Кукън. Казва председателят. Първо да чуем докладчиците в сянка. след което ще чуем и колегите, които проявяват интерес по темата. Госпожа Комеш от Социалистите и демократите е първа. Аз не съм докладчика в Сянка, но а, замествам колегата. И сега от негово име бих искал да поздравя господин Кукън за отличния текст. Съгласни сме, че основното послание е, че трябва да се засили тази политика с съответните инструменти, да се намерят нови партньори, тя трябва да бъде по-ефективна с оглед на новите предизвикателства. Колегата е съгласен с много от аспектите представени в работния документ от господин Кукън, а именно техническото естество на политиката и ориентирането и към по-политически цели. Стратегията е изключително важна външната политика по отношение на държавите в наше съседство е от съществено значение. Не винаги има добра комуникация в това отношение, но колегата е съгласен и че основният въпрос е следният. Нашите ценности и принципи трябва да бъдат в основата на политиката на съседство, а именно демократичния принцип – Както знаем, госпожа Могерини в съвета на ОНЕ каза, че няма сигурност, ако няма демокрация. А не може да има демокрация, ако се нарушава човешките права. Затова смятам, че това послание трябва да залегне в политиката на съседство. Сигурна съм, че чрез доклада на господин Кукън парламента ще може да прокара това послание. След като проведохме първата дискусия, си помислих, че трябва да помислим за слабостите, за провалите. Необходимо е не само да очертаваме отделните процеси, но и да се насочим към конкретни резултати. За мен Палестина е много важен момент. Там изцяло можем да се провалим, ако не си зададем цел. Трябва да излезем с някаква позиция. Политиката на съседство е свързана и със сигурността на нашите собствени граждани. Не става въпрос просто за решаване на конфликти в държавите около нас. Тук говорим и за сигурността на нашите граждани. Благодаря, председателя. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Както и по предишната точка от дневния ред, така и тук имаме много оратори, така че бих искал да ви приканя да се придържате към минута и половина изказване. Господин Штравициус, благодаря ви. Бих искал да поздравя най-напред колегата Кукън за работния документ, който обсъждаме на днешното заседание – то е отлична изходна точка за по-нататъчната ни дискусия, която ще обсъдим и по-важни въпроси. Самия документ поставя акцента на точното място и дава храна за размисъл. Колегата Кукън правилно спомена, че трябва да се върнем към основите на политиката на съседството, когато виждаме какво се случва по границите на Европейския съюз. Нуждаем се от стабилност. за да може държавите около нас да продължат да се изграждат като такива. Много от тези държави липсват, в много тези държави липсват базови държавни институции. Принципът за правовата държава също е изключително важен. През последните години имаше доста голямо съревнование по границите на Европейския съюз. Съревнование между държавите в наше съседство. Те бяха приканени да се съревновават, за да получат статут на държава, която да попада в обхвата на политиката на съседство. Така че и съседите на нашите съседи превърнаха това във въпрос на държавна политика. И може би трябва да помислим върху този момент и да го отразим в документа. От гледна точка на АЛДЕ е необходимо да се направи всичко възможно, за да се привлече гражданското общество в държавите от политиката на съседство. Повече усилия трябва да бъдат направени, за да се стигне до промяна в изброените тук държави. В по-голяма степен трябва да се постави акцента върху гражданското общество. И още веднъж, колеги, смятам, че имаше доста успешни истории в случаите, в които бяха разработени европейски програми в а, а, държавите, така че смятам, че трябва да продължим с тези програми. И накрая комуникационната политика и политиката по осведомеността. Повече трябва да се наблегне на комуникационната политика. Ако искаме промени, наистина трябва да го направим. Благодаря. Благодаря, Петрас. Извинявам се на господин Юрек, вие също сте докладчик в Сянка. Трябваше да ви дам думата в обратен ред. Не Nie szkodzi. Kilka e, krótkich uwag. Благодаря ви. Няма проблем. Аз имам няколко коментара по този работен документ. Най-напред бих искал да благодаря на колегата за изкопния от него документ, тъй като той ще бъде отлична основа за по-нататъчните ни разисквания. Разбира се, тук се правят препратки към измерението, свързано с сигурността в рамките на политиката на съседство. Трябва да вземем предвид положението по отношение на сигурността с Грузия и други страни, които трябва да се вземат предвид. Това е заложено в първата част от работния документ. Втората част на документ е посветена на връщането на доброто равновесие в политиката на съседство. Разбира се, трябва да се съсредоточим върху непосредствените ни съседи от географска гледна точка, тъй като те са най съсредствените ни партньори. Но ако погледнете към източна Европа, това е регион, в който работим в в сътрудничество с страни, които трябва, може би, да проявят малко повече отвореност по отношение на Европа, в частност на правите Грузия и Украина и специално по този въпрос по отношение на тези две държави, мисля, че трябва да наблегнем на тази нужда. На трето място е въпросът за равновесието на силиите в отношенията ни с тези страни и сътрудничеството ни с страните от Средиземноморския басейн в, на юг от Европа. може би трябва да сложим край на разделението на източно и южна страни от на юг, съседи на юг и на изток, или поне да се подобри равновесието в политиката на съсво като цяло. По отношение на източни на страните от източното партньорство, това са държави, които са преживели тоталитарни режими, комунистически режими, сега нещата там се променят, но те също се нуждаят от подкрепа за процеса на демократизация и емансипация на обществото. Трябва да помогнат тези държави в този процес и да насречаваме реформите. И на първо място трябва да се гарантира провеждането на честни и прозрачни избори. Ако погледнем сега страните, южните страни, които са част от политиката по съседство, разбира се, те са важна част от, от тази политика и трябва да бъдат добре равновесени. Нека да вземем за пример Ливан и отношенията ни с тази страна, които могат да слушат за пример. Знаете, че страната имаше доста, преживя много трудни периоди. Очевидно е, че тя се нуждае от подкрепата и помощта ни. трябва обаче да гарантираме, че подкрепяме всички останали държави в региона. И когато говорим за Средиземноморският регион, би трябвало да подкрепим държавите, които подкрепят европейските политики страни като Египет и Йордания, които имат много конструктивна външна политика трябва да се състочим в върховските дни с Марокко, всички тези държави, в които се разработва гражданско общество. Има и други, има и други важни аспекти, които трябва да се вземат предвид. Господин Калузо. Благодаря ви, господин председател. Да, ще се постаря да бъда кратък. Това, което в този текст е евроцентризма. аспект, който би трябвало да променим. Ролята, че ние, че ние имаме право да критикуваме тук в Европа или ролята, че Европейския съюз трябва да насърчава по някакъв начин, вместо да изгражда отношения на истинско сътрудничество с тези страни. Мисля, че би трябвало да са много по-ясни в изказа си, а не да се намеква, както се прави в текста в момента. Говори се само за нестабилност, без обаче да споменава кой противика стабилността в региона. Да се върнем на въпроса за Марокко. Страната получава много средства от политиката по съседство над 2 милиона евро за основните инфраструктури, за подобряване на жителството на човешките права и устойчивото развитие. но не бива да спрема, че в тази страна, в Марокко, 50% от населението е неграмотно. И това е нещо недопустимо. Никой една държава по света не признава окупацията от страна на Марокко на Западна Сахара, но смятам, че ние трябва да, да бъдем тези, които трябва да ще вземат ясна позиция, че това е окупация и това е недопустимо. И на предно място смятам, че трябва да се придържаме към харта на ООН за ненамеса във вътрешните работи на съвременните държави. Трябва обаче много ясно да вземе позиция по отношение на сигурността в региона, подкрепяйки светските държави. Разбира се, трябва да критикуваме монархите в залива, които дестабилизираха региони, които улесниха появата на исламска държава. Трябва също така да се работи за признаване на палестинската държава. Още два коментара. Ние имаме критична позиция към политиката на съседство, тъй като не се взима предвид демократичната и асоциална асиметрия между двата региона на изток и Средиземно море и трябва да вземем преди тези аспекти, свързани с а, сигурността. Виждам, че Ял има двама докладчици в сянка, така че господин Нарт имате думата. Много ви благодаря. Да, твърди се, че трябва да намерим по-добро равновесие в политиката ни със съседство, на съседство между, между източното източните и южни съседи. Но всички положени две трети от помощите ни са насочени към източните ни партньори. А южните ни партньори се сблъскват с огромни социални проблеми, економически проблеми, със сигурност много по-тежки проблеми в сравнение с източните ни съседи. Така че очевидно, че политиката ни на съседство е евроцентристка и, не, и не е особено разумна. Защото южните съседи на Европейския съюз представляват заплаха за стратегическите интереси на Европа. Ето защо би било логично да разпределим 50 на 50 средствата за помощ между тези два региона. Много често обаче като че ли бъркаме иллюзиите ни с действителността. държим се все едно наистина има желание за демокрация в Молдова, например. Ако обаче погледнете какво се случва, действително Европейския съюз се намеси във вътрешната политика на страната, тъй като гласува споразумението асоцииране преди провеждане на парламентарните избори в Молдова. По против това не се прави. Би трябвало да им насърчаваме страната, но не би трябвало по такъв начин да влияем върху резултатите. 50% от гласоподавателите в Украина са против присъединяват към Европейския съюз. 55% от гласоподавателите в Грузия са против. Така че нека да си признаем какво е действителността в тези страни. В Украина на власт са олигарси и ние по отношението си страна бъркаме иллюзии, собствените ни иллюзии с действителността. Благодаря ви, господин Нарт. Думата има господин Милан Мон. Благодаря ви най-напред. И аз бих искал да благодаря на господин Кук за изготвяне от него работен документ. Съгласна с по-голямата част от неговото съдържание. Разбира се, ще внеса няколко изменения, но като цяло това е една добра отправна точка. Политиката на съседство е политика, която показва много голяма ангажираност на Европейския съюз към неговите съседи. И ако искаме Европейския съюз наистина да играе своята роля на световно равнище, на първо място трябва да играем ролята си в, в, в регионално отношение. А в един глобализиран свят съседите стават още по-важни. Политиката на съседство трябва да бъде една единна политика и да се разграничава от политиката на разширяване. Съгласен съм господин Кукън, но все пак смятам, че трябва да се направи разграничение между страни, в които има мирни е, промени, като Марокко, например, и държави като Либия, където реално няма, дър, няма държава в момента, а само отделни фракции, собствени интереси. Трябва също така да не забравяме и нашите основни ценности, както го изисква от нас член 8 докато на Европейския съюз. Така че политиката на, на съседство обаче други важни аспекти, като миграцията и сигурността. Поставя се и важния въпрос за енергетиката и енергийната диверсификация. И не бива да забравяме големият потенциал в това отношение на редица страни, с които Алжир, например. в Барселона се проведе заседание с участие на министрите на външните работи и смятам, че на първо място трябва да чуем каква е позицията на страните в политиката на съседство. Трябва да търсим общи позиции с тях. Надявам се, че тази среща ще бъде последвана от много други такива подобни, че положението ще продължава и за бъдеще. Благодаря ви. Госпожа Пири, благодаря ви и аз бих искала най-напред да благодаря на колегата, изготвят негов работен документ. Той е добра отправна точка за по работа. Ако обаче погледнем за последните през последните 10 години и всичките ни надежди се оказва, че те не отговарят на истината. В страните от арабската пролет в момента има кръвополития. Много е слаб напредък в трите страни подписали споразуменията за асоцииране в по ни граница. Бих а, помолила а, докладчика да се съсредоточи върху три аспекта. На първо място да не пренебрегваме предизвикателствата. На второ място, към момента в документа не, се, не е заложена необходимостта от дългосрочна дългосрочен ангажимент. Видяхте какво се случи, когато интересът на изток беше само за няколко месеца, след като, се загуб... след като интересът от наша страна намалени, напускаме и тогава се появяват истинските заплахи за сигурността, както стана Близкия изток и подемат на исламска държава. И накрая трябва да гарантираме, че няма да отстъпим от нашите собствени основни прави, гледайки на геополитическото положение като цяло. Да, подписахме споразумение с асоцииране с три страни от източното партньорство, но ние трябва да критикуваме, когато реформите не се осъществяват достатъчно бързо. И последно, господин председател, според мен принципът повече за повече трябва да се прилага и трябва много ясно да бъде обвързан с ценностите на Европейския съюз. Това беше от моя страна. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Пири. Думата има приятелят ми Кристиан Преда, координатор от името на НДП. Много ви благодаря, господин председател. Не аз бих искал да благодаря на колегата за отлично изготвени от него работен документ. Според мен той има да много голямо предимство. И това е факта, че от една страна се прави обзор на ограничените проблемите, свързани с политиката на съдейство. И в втора част се от... изрещат възможните отговори и начини за насърчаване на реформите. Значи че най-напред трябва да обърна внимание на диференциацията която много добре е описана от е, колегата Кукан. Много е важна политиката на съседство да дава възможност за гъвкави инструменти, защото през е, последните няколко години предвид събитията и на юг, и на изток от нас и даваме сметка, че е, положението в тези два региона е много различно. Ето защо имаме нужда от разграничаване в рамките на тези две два големи региона на съседството и след това трябва да разполагаме с гъвкави инструменти, които ни възм... да ни позволят да засилим сътрудничеството с страните, които постигат по-голям напредък в сравнение с останалите. Съгласна съм, че политиката на съседство е, е, е основна част от нашата външна политика и е крайно време да се определят ясно приоритетите ни в тази политика. Особено да вземем предвид факторите, които се оказват все по-важни през последните години и тук разбира да се има предвид влиянието на Русия. Очевидно е, че Русия вече не е наш стратегически партньор и трябва да видим как можем да приспособим политиката ни на съседство, имайки предвид тази загуба, т.е. загубата на партньорството ни с Русия. И накрая смятам, че е много важно в рамките на политиката на съседство и при нейното изкочване да останем верни на нашите ценности, т.е. граждански свободи, свобода на иско, свобода на асоцииране, свобода на пресата и тъй нататък. Мисля, че това е много важно за всички ни. И в заключение чух внимателно предложението на колегата Кукън да се промени самото име политика на съседство. Бих искал да чуя мнението му. Има някакво конкретно предложение как може да се нарича тази политика? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Преда. Думата има господин Пощинаро. Благодаря, господин председател. Сърдечно приветствам Работният документ, изготвен от нашия скъп, изявен колега господин Кукън. Наистина е необходимо да преразгледаме политиката на добросъседство, като отчитаме острата криза в отношенията си с източния ни партньор – и предишен наш стратегически партньор. Имам предвид Русия. Тази криза се отразява върху цяла източна и централна Европа. Трябва да вземем също така предвид и кризата свързана с ислямска държава и надигащия се ислямски фундаментализъм. Второ, важно е измерението на политиката на добросъседство, свързано с сигурността, да бъде разглеждано не само в контекста на нашите ресурси, но и в контекста на сътрудничеството ни с НАТО и други стратегически партньори, с оглед предприемането на съвместни действия. Трето, нещо, което парламентът винаги е заявявал, е именно необходимостта от координиране на политиката ни в областта на сигурността, отбраната и външните работи с политиката ни в областта на енергетиката. Трябва да вземем предвид, че голяма част от вноса, голяма част от енергията, която потребяваме, се внася отвън трябва да вземем предвид и измерението, свързано с киберсигурността. Киберсигурността в момента е основен проблем за държавите членки на НАТО, да не говорим за държавите извън Европейския съюз, към които прилагаме политиката на добросъседство. съседство трябва да отчетем и необходимостта от подготвянето на мерки за противодействие на изключително опасната пропаганда от страна на Русия. Тя засяга не само държавите членки на Европейския съюз, но и държавите в рамките на политиката на добросъседство. Русия провежда тази пропаганда по медиите, прилага изключително изобретателни хибридни решения. И накрая, изключително важно е според мен да координираме действията си с действията на държавите членки на НАТО. В Северна Европа бе постигнато съглашение в областта на отбраната. Членки на НАТО, които са Както трети страни, така и членки на Европейския съюз обединиха силите си, за да се борят срещу руската агресия. Следващият оратор, господин Петерле, Благодаря, господин председател. Работният документ засяга най-важните аспекти на външната политика на Европейския съюз. Наистина съм благодарен на господин Кукън за амбициозността и професионализма, които прояви при изготвянето на документа. Положението в съседните на Европейския съюз държави рязко се промени през изминалите години, при това не за добро. През изминалите години приветствахме демократичните промени, постигнати в тези държави, като критикувахме обаче бавния темп на развитие а в момента сме свидетели на радикализация и други явления, които поставят действията ни в нов контекст. Приветствам готовността на Европейската комисия да преразгледа политиката ни на добросъседство. Положението е такова, че трябва да сме по-единни, трябва да имаме по-стратегически подход. Обеден съм, че разработването на нова политика на добросъседство може да се увенчае с успех единствено, ако си гарантираме доверие, а ще се ползваме с доверие, ако прилагаме тази политика по ефективен начин. Приветствам подпомагането на демократизирането, насърчаването на върховенството на закона и на установяването на демократични институции в съответните държави, но трябва да наблегнем и на доброто управление. Без добро управление няма успешен преход. Госпожа Гил. Благодаря, благодаря на господин Кукан за изготвения документ. С право заяви той, че европейската политика на добросъседство може да се увенчае с успех единствено, ако държавите членки проявят истинска ангажираност. Необходимо е по-добро координиране на действията на държавите членки, така че да се възползваме ефективно от инструмента за финансиране на политиката на добро съседство. Това е нещо, което господин Кука не упомена. Проблемът е, че държавите членки провеждат политики на двустранно равнище, които не са приведени в съответствие с политиката на добро съседство. Това според мен представлява риск. Особено важно е Европейският съюз да застане на единна позиция по отношение на краткосрочните и дългосрочните цели на политиката на добросъседство. Можем да постигнем това, насърчавайки държавите членки в по-голяма степен да координират действията си с тези на Европейския съюз. Ще трябва да обединим усилията си за събиране на информация, така ще повишим ефективността на действията си. Ще трябва да застанем и на единна позиция по отношение на случващото се в държавите по политиката на добро съседство. С оглед на координираното преразглеждане на политиката на добро съседство, ще трябва да координираме и действията си с тези на съответните държави. В Тунис, например, има различни политически сили, които остават с впечатлението, че не са включени в процеса. Ако искаме да постигнем реални резултати, трябва да направим така, че в процеса да участват както настоящите ни, така и бъдещите ни партньори. Благодаря, господин Галер. Благодаря. Благодаря първо на колегата Кукан за изготвения добър документ. Вече бе упоменато, че в рамките на политиката на добросъседство трябва да правим разлика между държави съседни на Европейския съюз, които са на територията на Европа и други, които са съседни на Европа. Що се отнася до южните ни съседи, можем да им предложим много повече – от 96-та година насам действа Митническият съюз, в който участва Турция. Защо да не предприемем подобна мярка и спрямо държави като Тунис и Марокко, например? Ако се постигне мирно споразумение между Израел и Палестина, например, извинете, за да се постигне споразумение между Израел и Палестина, например, защо да не се възползваме от тази мярка и по отношение на тези страни? Защо не установим сътрудничество и в други области, като на ниво, например на ниво Европол? Можем да приложим подобни мерки спрямо редица държави на юг и на изток от Европейския съюз, без непременно да им даваме перспектива за членство можем да приложим такива мерки, за да постигнем реформи в областта на охраната на границите, на данъчното облагане или на митниците, например. А що се отнася до южните, до източните ни съседи, то ще трябва да правим достатъчна гъвкавост, да се възползваме от всички възможности – всяка една европейска държава може да се ползва от перспективи за членство, но ще трябва да разгледаме и възможностите за конкретни предложения към източните ни съседи. Господин Флекенштайн е последният оратор от този кръг. Господин Флекенштайн, преди да забравя, нека благодаря и аз на господин Кукан. Имам само един коментар. Не би ли трябвало съвместно в рамките на европейската политика на добро съседство да обмислим въпроса за необходимостта от критично преразглеждане на политиката в рамките на Евронест? Всички ние знаем, че тази институция проявява добра воля, но всички ние знаем също така, че държавите от тази структура преследват интереси напълно различни от тези на Европейския съюз. Затова е и трудно да се постигнат устойчиви резултати. Затова и трябва да помислим как можем по-ефективно да структурираме Евронест. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кукан за изготвения документ, който внася важен принос в процеса на който поставихме начало заедно с Европейската служба за външна дейност на 4 март. Този процес е опит за приобщаването на всички заинтересовани страни, в това число и на страните партньори, така че да си отговорим на въпроса за възможно най-ефективна политика спрямо съответните страни. Комисар Хан Госпожа Могерини заедно с Испания и Латвия проведоха среща на ниво министри в Барселона. Тази проява е първата многостранна проява в рамките на прегледа на европейската политика на добро съседство. Тя ще бъде последвана от среща на ниво министри на страните от източното партньорство която ще се проведе на 20 април. А тази проява от своя страна ще бъде последвана от срещата на високо равнище в Рига. Както каза господин Кукън, ще трябва да заложим на партньорския подход – няма да се впускам в подробности, тъй като проведохте подробни разисквания по четирите основни елемента, на които се основава съвместното ни съобщение от 4 март. Диференцираният подход според мен е най-важният въпрос. Някои страни партньори биха желали по-тясна интеграция. Във връзка с това трябва да обмислим и по-нататъчните си действия спрямо тях. Други страни не залагат на този подход. За това и трябва да помислим какви конкретни действия да предприемем. Както каза госпожа Пири, трябва да помислим и за това какви опасности проистичат за Европейския съюз от отделни държави, като например тероризъм, миграционни потоци или прекъсвания на доставките на енергия. Някои други ваши колеги поставиха акцента върху ангажираността и направиха това с основание. ще трябва да отчитаме в по-голяма степен стремленията и желанията на нашите партньори. Ангажираността трябва да е споделена. Ще се спра върх сега върху следващите ни действия. Работим в тясно сътрудничество с генералните дирекции на Комисията и Европейската служба за външни действия, за да видим какво можем да постигнем в отделни области. Работим и в областта на информираността по места. Някои от вас казаха, че в Тунис някои от партньорите ни са с впечатлението, че не ги включваме в достатъчна степен в процеса. Бях очуден от този коментар. Ще го предадем на представителите ни на място, защото целта ни е да се вслушаме в гласа на всичките си партньори. Консултациите ще се провеждат до края на месец юни. Надяваме се, че през есента ще успеем да приключим преразглеждането на политиката на добросъседство. Във връзка с това много ще ни е полезен изготвени от господин Кукън работен документ, за който му и благодаря. Благодаря за това, че споделихте гледната точка на комисията. Преди да дам думата на Едуард Кукън, нека ви информирам за нещо и след това направя три коментара. Крайният срок за внасяне на изменения е 6 май. Считано от днес имате още 3 седмици за внасяне на изменения. А що се отнася до документа по същество, мисля, че Едуард с право прави разлика между онези държави, които имат перспектива за членство и онези, които нямат такава. Второ, в окончателния доклад ще трябва в по-голяма степен да поставим акцента върху нашите действия. Не се упоменава асамблеята Евронест, не се упоменава и парламентарната асамблея Европейски съюз Средиземноморие не се опоменава и работата ни в отделните делегации. Мисля, че трябва да се придаде по-голяма публичност на политическата ни дейност. Показаното от господин Преда за новото наименование на политиката. Предложението не е лошо според мен, но акронимът е прекалено дълъг. Трябва да се споразумеем за нещо по-кратко и по-привлекателно. Благодаря. Нека първо благодаря на всички колеги за работата им. Благодаря им за положителния подход. Няма да отговоря на всички въпроси. Ще упомена само казаното от онези, които направиха конкретни коментари. Господин Нарт каза, че трябва да правим разлика между южните и източните ни съседи и да постигнем уравновесеност. Това е вярно, но няма да е лесно да се постигне такъв баланс. По отношение на финансирането, не знам дали съотношението трябва да е 50 на 50, но при всички положения трябва да има равновесие. Показаното от господин Милан Мон, напълно съм съгласен с вас. В работния документ се упоменава, че политиката на разширяване и политиката на добросъседство не бива да се смесват. Това са две отделни политики. Показаното от госпожа Пири, напълно съм съгласен с това, че трябва да проявим дългосрочна ангажираност. От друга страна, обаче, в доклада трябва да опоменем, че следва да разполагаме с инструменти за по-бързо реагиране на бързо променящата се обстановка. В миналото обстановката се променяше много бързо, а ние реагирахме изключително бавно. Разбира се, и принципът повече срещу повече също ще бъде отчетен. Новото наименование на политиката все още нямам предложение за такова. Затова приветствам и всякакви разумни предложения. Съгласен съм с нашия председател, че ще е трудно да намерим ново наименование но ако успеем да намерим наименование, което да отразява новия ни подход, това би било добре. Съгласен съм с господин Пленкович, който каза, че трябва да обсъдим по-подробно дейността си на ниво Евронест и други форуми. Председателят благодаря на господин Кукан, благодаря и на колегите за участието в дискусията по тази точка. С малко закъснение преминаваме към следващата докладът за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 година. Те са сред втория кръг държави, включени в политиката на разширяване. Докладчикът ни за напредъка на Албания за 2014 година е господин Кнут Флекенштайн. Бяха внесени много изменения, които прераснаха в 16 компромисни изменения. Можете да се запознаете с тях в документите за днешното заседание. Докладът е много важен за Албания, която е с статутна страна кандидат. Все още има много нерешени въпроси, свързани най-вече с диалога между правителството и опозицията, както и с нарастващото ниво на поляризиране на ниво публична администрация и местно управление. Важна е също така и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Първо ще дам думата на господин Кнут Флекенштайн, който да ни изложи, ще ни изложи основните моменти от доклада и компромисните изменения. Дам думата на докладчиците в сянка. Господин Флекенштайн. Äh, Благодаря, господин председател. Нека започна с четири кратки бележки. Първо, ангажираността на албанските политици по отношение на присъединяването към Европейския съюз е достойна за уважение сред всички нас. Но Европейският парламент не е говорител на правителството в Тирана, нито пък сме инструмент в ръцете на албанската опозиция. Тази моя бележка, може би, ви показва, че е необходимо да наблегнем на този момент. Тъй като нямахме много време, не можахме да отразим случилото се през изминалите дни. Не можахме да отразим всички новини за извършени престъпления, тъй като нямахме време да направим и проверка не можахме да отчетем и изявленията на министър-председателя на Албания в едно интервю, които, както всички установихме, не бяха от особена полза. В четвъртък имах възможност да обсъдя това с него. Днес Комисията по външни работи за втори път обсъждаме проекто доклада. За това, господин председател, ще бъда кратък ще отразя само последните промени. Бяха внесени 192 изменения. Междувременно бе проведено заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране Европейски съюз Албания. Повечето изменения или бяха приети, или прераснаха в компромисни изменения, общо 16 на брой. Основният въпрос бе свързан с така наречените пет ключови приоритета – реформа на публичната администрация, реформа на съдебната власт, борба срещу корупцията и организираната престъпност и укрепване на основните свободи. Тези приоритети в областта на реформите бяха разработени съвместно от Европейската комисия и Министерския съвет в Албания. Сега реформите трябва да бъдат приложени в степен, която да даде възможност за започването на преговори за присъединяване с Албания. Благодаря на колегите за взаимодействието. Броят на постигнатите компромиси показва, че като цяло позициите ни бяха близки, поне по основните въпроси. Не можах да отчета някои изменения, а именно всички, които обръщат поглед назад и в които се предлагам да не се работи за постигането на напредък, така че в един момент да се започнат и преговори за присъединяване. През изминалите седмици всичко премина под знака на предстоящите общински избори в Албания. Установихме колко е важно да се установи политически диалог, да се установят условия за равнопоставена конкуренция, в която да участват всички политически сили, както управляващите, така и опозиционните. Това е много важно с оглед на устойчивото реформиране на обществото и економиката. В дългосрочен план успехът на реформите ще се измерва с постигнатите конкретни промени, промени осезаеми за отделните граждани. Успехът на реформите ще трябва да се отъждестви с удовлетворението на гражданите, а не на депутатите тук в Европейския парламент. Надявам се, че в доклада съм успял да изложа основните предизвикателства за нас – Надявам се, че съм успял да предложа и възможности за справянето с тях. Оптимист съм, що се отнася до Албания. Ако продължим да работим в същия дух, то няма да има и пречки пред отстъпването в преговори. Това, разбира се, не означава, че не бива ясно да посочим и слабостите. Благодаря на господин Флекенштайн. Думата има господин Кукън, докладчик сянка на НП. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество. Благодаря и за отличния и добре балансиран доклад. Благодаря също и на колегите за техния принос към доклада. Подкрепям основната линия, която подкрепя докладчика в своя доклад. Подкрепям и измененията. За това съм подкрепил всички 16 компромисни изменения. По едно от тях все още се водят преговори, но смятам, че тези преговори ще се увенчаят с едно добро окончателно компромисно изменение. Необходимо е да имаме конструктивен подход по отношение на интеграцията на Албания. Трябва да се изпрати силно политическо послание на Албания посредством този доклад. А именно послание, което да казва, че конфронтацията в политиката е основната пречка за тази държава по пътя на европейската интеграция. Нуждам се от политически диалог, компромисни решения, Необходимо е политическата култура в страната да се подобри. Като че ли това е а, дежавю, вече сме го виждали. А, но, ще кажете и вие, но тази тема все още се остава актуална. Правовата държава и борбата с корупцията и организираната престъпност също стоят начално място в дневния ни ред – и това се потвърждава от случилото се през последните месеци в Албания. Добре ще е да очертаем а, това в доклада. По отношение на реформата на съдебната система и нейната независимост, акцент трябва да бъде допълнително поставен върху тях в доклада. Бих искал да спомена и и така наречения Juvenile Justice, по отношение на който Албания изостава. Наясна съм, че всички реформи се оспорват от политическа гледна точка в Албания. Но продължавам да се надявам, че те ще помогнат на държавата да подобри и да направи по-ефективна административната система, която е гръбнака на успеха. И накрая, компромисно изменение 14, което говори за медиите, бих искал да кажа, че като за всяка държава в региона, ние трябва да подкрепяме свободата на медиите, както и свободата на регулаторните органи. Още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря, господин Кючук от Алде. Well, thank you, dear chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да поздравя колегата Флекенштайн, както и докладчиците в Сянка в техните усилия по изготвянето на компромисните изменения на този балансиран доклад за напредъка. Смятам, че тук ясно се подчертава ролята на Албания, като ролята и за стабилността в региона. Отношенията и с съседите са много важни и всичко, което е свързано с външните отношения на Албания, съответства на политиката на външни отношения на Европейския съюз – въпреки някои а, изменения да се махне тази част, в която говорим за санкциите а, срещу Русия, мисля, че е явно, че тази държава се ориентира към Европа. Албания направи известен напредък. Тя изпълни политическия критерий за интеграция към Европейския съюз. Това се посочва и в доклада. Правителството и опозицията трябва да прилагат политическия диалог и в парламента. Албания трябва да консолидира постиженията си и да отбележи напредък по отношение на гражданските свободи, човешките прави, права и да окове необходимата законова рамка. Това са предизвикателствата пред Албания. Има някои положителни стъпки и виждаме, че те бяха отразени. Правителството отбеляза напредък и в реформата на съдебната система, тъй като а, то пое ангажимент тя да стане по-независима. Необходимо е обаче да се направи съществена реформа на системата. Държавата свидетелства за политическа воля да се бори с корупцията. Това е основен проблем заедно с организираната престъпност и те подкопават държавата. Корупцията и организираната престъпност са включени в измененията и ние ще подкрепим някои от тях, за да покажем на албанските власти какво трябва да бъде направено. Необходимо е да се деполитизира администрацията и за това трябва да подкрепим правителството напредък има в публичната администрация, той трябва да бъде насърчен. Като докладчик в сянка на АОД бих искал да ви обърна внимание на едно изменение, което се отнася до равенството на половете и включването на общността ЛГБТИ Социалните и економическите права на всички етнически общности и младсинства трябва да бъдат зачитани, за да може всички младсинства и други уязвими групи да бъдат приобщени. Благодаря ви. Сега да чуем докладчика в сянка на зелените. Благодаря, господин председател. Благодарности на докладчика Флекенштайн за отличната работа и за компромисните изменения. Нашата група ще подкрепи доклада и предложените от докладчика компромисни изменения. Бихме искали обаче да повдигнем един важен економически въпрос, е въпрос свързан с е, околната среда, който до някъде е отразен в изменение 15. -то. Може би на пленарно заседание ще трябва да обърнем на случилото се наскоро – има планове за водно-електрически централи, като ще бъдат отворени първите паркове, водни паркове в региона, около Лангерица. Вече дори е започнато изграждането на тази станция и Енцо изгражда тази а, централа. Разрешението за строителство бе а, подписано наскоро, въпреки че първоначално бе отхвърлено от правителството. Тази станция се намира в защитена зона. Това е един защитен национален парк, изграждането на този ВЕЦ, ни казва правителството, няма да се отрази по никакъв начин. Необходимо е да се спре проекта. И ние трябва да разгледаме този изключително важен момент на следващата пленарна сесия. Благодаря ви. Господин Макалисов.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 68 години за пръв път албански министър-председател бе на посещение в Сърбия. Да се надяваме, че това посещение ще бъде последвано от много други такива. При посещението си на албанската общност в Сърбия, албанският министр-председател ясно се дистанцира от идеята за създаването на Велика Албания. Затова е и жалко, че той излезе с изявления за Косово и Албания през изминалите дни. С изявления във формата, в която ги направи. Мисля, че трябва да, Албания трябва да поеме в противоположната посока, именно посока помирение и демократизация. Сега да бих дал реч колегици Файон. Таня, изволите. Госпожа Файон. Благодаря, Андрей. Бих искал да се спра на казаното от колегата Макалистър току-що, но най-напред бих искал да поздравя докладчика Флекенштайн. Подкрепям в основни линии залегналото в доклада. Албания е изправена пред сериозни предизвикателства – и се надяваме, че през следващите преговори ще имаме добър резултат. Подкрепям казаното от министър-председателя Рама в Косово. Всъщност не ги подкрепям, те са напълно неприемливи. Нуждаем се от конкретна рамка за да може и законодателството да бъде хармонизирано в последствие. Всичко, разбира се, зависи от развитието на региона и ми се иска докладчика да упомене всичко това, защото няма място за такива изявления. Благодаря ви. Колегата Яковчич. Господине predsjedavajući, дозволите ми да vam se zahvalim najprije što ste mi omogućili. Благодаря ви. Бих искал да кажа няколко думи като съпредседател на делегацията за Албания. Съгласен съм с коментарите, които чух до тук, до тук Също и що се отнася до изявленията на официалните длъжностни лица в Албания. Колегите, които бяха тук, може да потвърдят чувството, което всички имахме, когато обсъждахме и Иран. Спомняте си нашия председател Маковей, който по време на посещението в Тирана изпадна в доста неудобно положение. Е, като че ли има хора, които искат да блокират доклада за Албания. Опозицията като че ли не желая Албания да отбележи напредък. Мога да разбера това, но очаквам все пак да можем да защитим достоинството на всички евродепутати нашите а, е, сесии се превърнаха в панаир защото това, на което беше подложен нашия председател, наистина беше недостойно. Предлагам следващия път просто да напуснем залата. Защото по един или друг начин трябва да покажем, че не подкрепяме поведението на колегите в Тирана. Надявам се, че всички държави от Западните Балкани ще се присъединят към Европейския съюз възможно най-бързо и аз ще направя всичко възможно за това. Но трябва да внимаваме а, по отношение на случилото се в Тирана. Колегите ще могат да подкрепят казаното от а, мен. Председателят. Да, когато се гласува, понякога се случват неприятни неща. Сигурен съм, че и другите колеги от делегацията са на вашето мнение. Сега да чуем господин Петърле. Благодаря ви, господин председател. Аз съм свикнал с подобен коректен език, този, който използва господин Флекенштайн. По отношение на пътя на присъединяване на Албания – трябва да има ясни послания за Албания по пътя на европейската интеграция. Именно това е повода в този доклад. Важно е Албания да извърши съответните реформи, да потвърди своята политическа воля и ще бъда кратък, за да има време за останалите. Благодаря сега да чуем представителя на комисията, господин Василис Мараков. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. From my side, I would like to thank the Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Флекенштайн за отличния доклад. Аз също споделям становището на членовете на АФЕ. Това е добре балансирана проекто резолюция, която отразява случващото се в Албания. Това отразява и оценката на Европейската комисия. И тук са очертани и предстоящите предизвикателства. Аз бих искал да ви информирам за последната среща на високо равнище, която проведохме в Тирана на 24 март, когато разгледахме напредъка на държавата по отношение на ключовите приоритети. Комисаря Хан беше съпредседател заедно с министър-председателя. Господин комисар, приветства напредъка на Албания на тази среща и се увери в това, че албанските власти знаят какво трябва да направят за напред по пътя на европейската интеграция. Бяха установени и ясни стъпки по отношение на реформите на публичната администрация, на съдебната система, правовата държава, правата на младсинствата. Всичко се базираше на заключенията на съвместната работна група, която заседава през февруари. Нека се спра накратко на тези области, в които се очакват действия. Съгласно заключенията, до които стигна господин комисаря и които са отразени в проекто резолюцията. Комисаря заяви, че Албания се нуждае от преобщаваща съдебна реформа. Това е важно, за да може да се постигнат резултати в това отношение, но това е важно и за економическия контекст на държавата. Борбата с тежката престъпност и корупцията също трябва да продължи. Трябва да има регистри за всички предварителни разследвания и, произвед... и съответните съдебни производства. Трябва да се засили ефективността и независимостта на публичната администрация. В това отношение Албания направи ясна крачка напред. Комисаря подчерта също така, че е необходим политически диалог, очерта и опасностите, които вижда заради този климат на конфронтация, който накърнява имиджа на Албания. Напредъка не трябва да бъде изолиран, той трябва да бъде последователен. Ще има а, Национален съвет за европейска интеграция, който, чиято работа а, ще а, подобри а, реформите. В този Национален съвет са председатели ще има и от опозицията. Управляващото мнозинство и опозицията имат споделена отговорност към албанските граждани. Те трябва да осигурят конструктивен политически диалог в националния парламент и за това комисаря подчерта значението, което отдава на цялостното прилагане на резолюцията от декември, с която се сложи край на парламентарния бойкот на опозицията. В допълнение, нека подчертая напредъка на Албания по отношение на економическото управление. Комисаря подчерта, че економическите реформи не могат да се изолират от цялостния процес на интеграция към Европейския съюз. По отношение на регионалното сътрудничество, на тази среща на високо равнище бе обсъдено регионалното сътрудничество и бих искал да напомня, че говорителят на Европейската комисия наскоро реагира на някои изявления, които бяха направени междувременно. Още веднъж бих искал да приветствам доклада. Ще подкрепяме вашите усилия до окончателния вариант на доклада. Благодаря ви. Сега господин Кнут Флекенштайн. Ich will nur, Herr Vorsitzender, vier Punkte zu... Господин председател, заключение ще се спра върху четири момента. Първо, на два пъти посетих Албания Наша делегация бе на посещение в страната. Господин Кукън и аз в рамките на това посещение посредничихме между политическите партии. Председателят на комисията в началото на мандата направи едно неудачно изказване. И ако то не означава, че ние не бива да продължаваме сътрудничеството си с страната, то можем да кажем, че имаше положителен ефект от работата на парламента. Утре или в други ден ще се внесе устно изменение, така че да удовлетворим всички страни и да отразим реалността. Трето, чашата наполовина пълна ли е или наполовина празна? Разбира се, знаем, че борбата срещу корупцията, срещу организираната престъпност трябва да бъде засилена. Но установихме също така, че са предприяти конкретни действия по отношение на процедурите по назначаване в публичната администрация. Знаем, че Албания играе активна, стабилизираща роля в региона. Това прави още по-разочароващи неудачните изказвания на министър-председателя. Господин Макалистър беше напълно прав. Последна бележка. Призовавам колегите в Албания за следното. Разбираме, че има различия между тях, разбираме, че има спорове, но накърняването на имиджа на собствената им държава не се отразява добре нито върху техните политически партии, нито върху страната. Затова всички ние трябва съвместно да се опитаме да посредничим. Нека се водят спорове, но нека те бъдат и градивни, нека допринесат за бъдещето на страната. Мисля, че тя е поела в правилната посока и в скоро време с наша подкрепа ще има резултати. Много ви благодаря, господин Флекенштайн. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в дебата за напредъка на Албания. Очевидно има воля от страна на албанските ни партньори за напредък към присъединяването към Европейския съюз, но очевидно, че остават още много реформи, които трябва да бъдат осъществени в страната. И съм съгласна с от господин Докладчика и предложен господин Яковчич. Спомням си, че господин Кукън се озова в подобно положение по подишният мандант, но мисля, че всички сме единодушни в подкрепата ни за Албания по пътя и е към Европа, тъй като това е, ще бъде полезно и за самата страна, и за региона, както каза господин Макалистър. С това приключваме дебата. Припомням ви, че ще гласуваме този доклад за напредъка утре сутрин. И така стигнахме до последната точка от дневния ни ред за днес, а именно доклада за напредък на Босна и Херцеговина за 2014 година. Докладчик е господин Кристиан Преда. Всички сме наясно, че този доклад, доклад идва в много по-различен, променен на политически контекст за Европейския съюз. Първо положителният подход към доклада, последният доклад на парламента беше разгъп на госпожа Пак. На второ място е новата и инициатива на съвета под егидата на министр министрите на въщи работи на Германия и Обединеното кралство, с която се настоява за ангажимент от страна на всички политически сили и власти в Босния и Херцеговина за политически ангажимент за реформи, който беше поет. И не на последно място трябва да има по-координиран и по-ясен подход към процеса на нови конституционни реформи, които да гарантират конституционните права на трите основополагащи младсинства и останалите младсинства, трите основополагащи народа и другите младсинства в страната. Ще дам думата господин Пред да ни представи структурата на компромисните изменения и да се спре на основните елементи на доклада. Господин Пред, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Точно най-добре да ви припомня, че последната ни среща, последното обсъждане на този въпрос беше един ден след един важен момент за Босния и Херцеговина, а именно момента, в който парламентарната асамблея на страната по време на посещението на госпожа Могерини пое писмен ангажимент, written commitment, И този писмен ангажимент е за поизостояване на реформи в контекста на новият път към Европа на страната. 6, месец, седмици по-късно се случиха важни неща. В частност на 16 март съвета даде зелена светлина на влизането в сила на споразумението за стабилизация, включено години по-рано с Босния и Херцеговина, което в продължение на години висеше в въздуха и не беше влязло в сила. Това е важна стъпка напред, както знаете, защото принципно това ще позволи на Босния и Херцеговина и на Европейския съюз да работи с по-честно сътрудничество, в частност за приемане на стандартите на Европейския съюз и законодателното сближаване, с които да се подобрят перспективите на Босна и Херцеговина един ден да стане страна членка на Европейския съюз. Друг важен момент, който трябва да се отбележи, е фактът, че най-накрая беше създадено правителство, на федерално равнище на 31 март 2015 година беше избран господин Денис Жвидич, 6 месеца след изборите в крайна сметка се стигна до съгласие за коалиция през декември 2014 година, но все пак бяха необходими още 3 месеца, за да бъде изготвено в крайна сметка правителството. Това е много жалко, защото в крайна сметка по този начин бяха загубени 6 месеца, 6 месеца, под които, под които можеха да се извършат истински реформи в страната и се надяваме, че новата власт в страната ще вземат правити този факт, защото много се говори за реформи, но те не се осъществяват на практика достатъчно, което води от своя страна до загуба на доверието. Сега трябва да се връщам на нашия дебат. Има 241 изменения, бяха внесени общо 241 изменения. И в основа на тях изготвихме 19 компромисни изменения. Ще поставя най-важните елементи от тях. Компромис първи реши да подчертае нашата, нашият продължаващ ангажимент по господин Флекенштайт, за европейски перспективи на Босна и Херцеговина, както и че териториална началност, С друга страна се очаква ангажимент от страна на страната предвид новите отношения с Европейския съюз, т.е. консенсус за дневния ред за реформи. Вторият компромис отчита всички пречки пред напредъка на страната по пътя към Европейския съюз, включително и протести от февруари 2014 година. Компромис 6 настоява за скорост, за бързината на осъществяване на реформите, които са много важни. Припомня също така, че съвета ще поиска становището на комисията дали страната е готова за присъединяване към Европейския съюз, включително и по аспекти като доброто управление, правата държава и политическото развитие. Следващият компромис, компромиса пети, подгрява страната за въпросното писмен, за писмен ангажимент, който споменах по-рано, както и поемането на отговорност за осъществяване на реформите. Компромис 6 превръща механизмът за присъединяване в приоритет поради причини, не последно място, за да може страната да се възползва от европейските фондове. Следващият параграф е свързан с конституционната реформа и тук ще да отбележа нещо. Напълно съпадаме с новият подход на Европейския съюз. Трябва на първо място да се даде отговор на социално-економическите проблеми, но не бива да се забравят и политическите и демократични реформи, които трябва да се осъществяват паралелно с това. Защото ако Босния Херцеговина не се превърне в една преобщаваща демократична страна, тя трудно ще се присъедини към Европейския съюз. Следващия компромис и 8 и 9 са свързани основно с борбата срещу корупцията. Компромис 10 е посветен на проблемът с разследването на военни престъпления. Следващия въпрос е свързан с беженците и вътрешно разселените и въпроса за улесняването на издаването на визи за евентуалната възможност на този режим, неговите преимущества, но и евентуалната възможност за употреба с него. Компромис 11 е свързан с ролята на гражданското общество. Споменава се и дискриминацията срещу младсинствата в компромис 14 и 15 споменават се и жените. В компромис 16 споменава свободата на пресата и медиите, компромис за е свързан с образователната система и последното компромисни изменение е свързано с реформата на економиката, опазването на околната среда и регионалното сътрудничество и в частност споразумението за стабилизиране и асоцииране и другите документи влезли в сила след присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Ще споделя тук, господин председател. Благодаря на всички колеги, в частност на докошите в Сянка и на всички останали колеги, които проявиха интерес към тази страна, Босния и Херцеговина. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Бицула в, ролята му на председател на делегацията за връзки с Босния Херцеговина. Благодаря, Андрей. Напред бих искал да благодаря на докладчика за много ясен начин, по който представя компромисните изменения. Никак не е лесно в една резолюция да се обхванат всички важни аспекти, свързани с Босния Херцеговина. В действителност положението в страната е свързано с редица проблеми, въпреки че войната вече приключи. Има редица инициативи на Европейския съюз, свързани с Босния и Херцеговина, чиято цел е да помогнат на страната по пътя и за напредък. Но може би очакванията ни са прекалено високи, тъй като лошото економическо и социално състояние на страната може да бъде изменено само частично, ако преди това не разгледаме цялостната рамка на съществуване на страната и разбира се тук им предвид мините споразумение от Дейтън. Гражданите на Босния и Херцеговина трябва да имат възможност да се възползват от всички права, които трябва да гарантира на модерна демократична държава на своите граждани. Но въпреки това изискване гражданите на страната се сблъскват с много проблеми. А те трябва да имат възможност да се ползват с еднакви конституционни проблем, права но поради големият брой проблеми в страната, новото правителство ще трябва да намери начин да се справи с тях и подобри живот на своите граждани. Благодаря ви. А сега давам думата на докладчика в сянка господин Кан. Благодаря ви. Най-напред бих искал и аз да, да поздравя господин Преда за доклада му и да му благодаря за доброто сътрудничество при изготвянето на компромисните изменения. Благодаря и на колегите с проявени интереси за техния принос. Много от а, с много от чата може да се съгласим, а именно акцента върху социално-економическите промени, тъй като 60% от моите хора в страната са безработни. Трябва също така да се подобри закрилата на най-унеправданите, да се, да се даде приоритет на борбата срещу корупцията, да се гарантира плурализъм на медиите и е, независима съдебна система. Бихме искали да помолим докладчика да подкрепи изменение 168, с което да се насъщат правата на ЛГБТ и лицата в страната. Това също така да вземем и правата на различните е, етнически групи. Докато като цяло смятаме, че това е един много добър е, доклад и ние го подкрепяме. Сега насъжаваме новите ръководители на страната да се въздържат от е, риторика, която да разпокъсва страната, а да се съоточат в реформи, с които да подобрят качеството на живот на своите граждани. Ние напълно подкрепяме европейска перспектива на Албания. Благодаря ви, господин Кан. Сега давам думата на господин Джамбаски, докладчик в сянка на ЕКВ. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Аз също се присъединявам към поздравленията за докладчика Преда за работата, която е свършил по отношение на един изключително сложен доклад в издирването на компромиси по държава като Босна и Херцеговина с нейното изключително сложно конституционно устройство и с сериозните вътрешни проблеми, които има държавата. Съгласен съм и споделям голяма част от компромисите, които са постигнати, бяха представени от докладчика. Особено е важен за мен компромис номер 12, който засяга споменаването на борбата с организираната престъпност, с корупцията и още повече борбата с така наречените завръщащи се бойци от Ислямска държава. Един изключително важен проблем за целите Западни Балкани, а особено за Босна и Херцеговина, на територията на която се твърди, че се намират голяма част бойците от Ислямска държава, които се завръщат от Сирия и Ирак и биха били сериозна заплаха за бъдещето на целия Балкански полуостров. Не мога само да споделя и да подкрепя компромиси 6 и 17 и там бих се въздържал, които засягат конституционната реформа от една страна и изучаването на обща история от друга страна. Нещо, което в Босна и Херцеговина особено ще бъде изключително деликатен процес, който трябва да бъде много добре обмислен, за да не предизвика очакваните възражения от трите общности на територията на Босна и Херцеговина. Още веднъж поздравявам докладчика Преда с компромисите, които е постигнал и в цялост, с изключение на компромисите, които споменах, подкрепям доклада. Благодаря ви за вниманието. Благодарим. Uh, now I will, I will give the floor to Mr.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 повечето от основните проблеми, пред които е изправена Босна и Херцеговина. Нефункционалност и комплицирани структурите земле. Та формулация се най по е понапред. Основният аргумент в доклада е липсата на функциониращи структури, както и прекомерната сложност на структурите. но според мен в доклада не отговаряме на въпроса как всъщност да допринесем за функционирането на тази държава. Пред страната се поставят редица бариери от страна на влиятелни личности, представители на отделни политически сили. Понякога се поставя под въпрос самото съществуване на страната. Тази страна наистина не функционира. А съществуването на всяка една държава трябва да е подчинено на гарантирането на просперитета на нейните граждани. За това и бих искал докладът да бъде допълнен, да наблегнем на потенциалното извършване на реформи в страната. Не мисля, че държавата може да продължи съществуването си като такава, ако не бъдат извършени съществени конституционални реформи. Упоменават се принципи като субсидиарността и други, Докладчикът има право, но мисля, че трябва да наблегнем на съхраняването на държавата в бъдеще. Предпоставка за това са конституционалните реформи. Само те ще допринесат за функционирането на държавата. Думата има господин Кусо Пермой. Първо, благодаря на господин Преда В доклада се съдържат някои добри елементи. Трябва да приветстваме сътрудничеството, което установихме след опустошителните наводнения през 2013 година. Това е пример не само за добро взаимодействие, това е пример и за действията, които трябва да предприеме страната в бъдеще. усилията на Босна и Херцеговина ще доведат до реални резултати, ако се постави акцента върху гражданите. Не бива страната да се подава на външно влияние, било то от Брюксел или от Вашингтон. Приветствам това, че в доклада упоменавате реформите на ниво държавни структури, но ще трябва да се отстояват и всички мерки, провеждани в името на гражданите, най-вече мерки срещу разделението на верска основа. Трябва да подходим критично към редица явления, като например факта, че немалко държави в Европейския съюз подкрепят националистически движения в страната. Стига се до щети не само в материален, но и в духовен план. За съжаление, няма да можем да подкрепим резолюцията, тъй като се отнасяме с недоверие към импулсите от страна на Брюксел – за економическа реформа и предприемачество в отделни страни. Много добре знаем какви са последиците за отделни държави. Имаме опит с това в моята страна, в Испания. Това са мерки, които са в полза на големите многонационални дружества и на олигарсите. Те накърняват и суверенитета на отделни държави. Господин Шолтеш от името на Зелените. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред благодаря на докладчика господин Преда за отличното взаимодействие, за готовността му да се вслуша в предложенията на отделните политически групи. Наистина установихме добро взаимодействие. Това се личи и по измененията Измененията са добри, с удоволствие ще ги подкрепим. Става дума за компромисните изменения, в които са отчетени и изменения внесени от нашата група. Босна и Херцеговина трябва да бъде третирана по-различно от други държави. Ще трябва да дадем на страната време време за постигането на национално единение. Ще трябва да се избегне разделението на етническа основа. Това не би трябвало да е посланието, което да отправи страната. Надяваме се, че утре ще приемем един балансиран доклад – така че да се овенчаят с успех усилията на докладчика и всички останали, които участваха в работата по текста. В заключение нека кажа, че въпреки всички трудности, пред които е изправена Босна и Херцеговина, можем само да приветстваме постигнатия там напредък. Можем само да се надяваме, че страната ще продължи по този път. Европейският съюз ще я подкрепя. Благодаря. госпожа Шуйца. Благодаря. Първо нека благодаря на господин Преда, с когото установихме отлично взаимодействие. Според мен е отчел повечето от предложенията ни. Това личи по компромисните изменения. Наскоро бе постигнат значителен напредък. Всички от страна на всички заинтересовани страни. С помощта и на госпожа Могерини бе сформирано правителство. Много важен бе фактът, че бяха взети предвид резултатите от изборите. Четейки резолюцията ви, оставам с впечатлението, че сте оптимист, що се отнася до бъдещето на страната и що се отнася до членството и в Европейския съюз. Но ако разгледаме някои от използваните формулировки, то ще видим защо в някои от измененията си настояваме за формулировката народ, състоящ се от три националности. В предходната резолюция тази формулировка бе използвана неведнъж. А в вашия текст липсвам формулировката constitutive, състоящ се Понякога упоменавате три националности или три езика. Факт е, че тези три националности се ползват с еднакви права, но нямат право да ги упражняват на равна нога. Босна и Херцеговина следва да е сред приоритетите ни в областта на външната политика. Трябва да я доближим колкото се може повече до Европа. Според нас Европейският съюз трябва да подпомогне страната в тези нейни усилия. Уверени сме, че и на Европейския парламент се пада важна роля. Много е важно за нас да се направи промяна в формулировката, използвана в текста. В Босна и Херцеговина телевизионните предавания трябва да се излъчват на три езика, нещо, което не е гарантирано в момента. Сега ще се спра върху изменения 7 и 18, отнасящи се до образованието. Много важна в това отношение е ролята на медиите. Мисля, че трябва да се променят формулировките. Да се надяваме, че това ще стане преди пленарната сесия. Госпожа Файон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Преда. Текстът според мен е реалистичен и много добре балансиран. Трябва да се отчетат някои промени без формирано правителство. Европейският съюз вече работи по инициативи от миналото, предприе и нови такива. Но факт е, че положението в Босна и Херцеговина е изключително сложно. Само преди няколко дни бях в Баня Лука. Там младежите ми казаха, че искат да напуснат страната, тъй като там нямат перспективи за нормален живот. Трябва да вземем предвид това евродепутатите и най-вече политиците в Босна и Херцеговина трябва да го осъзнаят. Трябва да осъзнаят, че проиграха шанса си. Надявам се, че положението в страната ще се подобри. Посетих Босна и Херцеговина, когато Брюксел подкрепи споразумението за стабилизиране и асоцииране. Това бе положителен сигнал към страната. Надявам се, че с течение на времето политиците от всички лагери ще започнат да работят за интересите на страната и на нацията, а не за своите лични интереси. Време е да се преодолеем блокажът на политическо ниво, както на национално, така и на регионално и местно равнище. Изключително важно е провеждането на реформи. Редица изменения към доклада изразяват ангажираността, която проявяваме към Босна и Херцеговина. Наистина обичам тази страна. За това се надявам, че политиците там ще осъзнаят, че сега е назрял моментът да се възползват от всички възможности. Благодаря на госпожа Файон, госпожа Петир. Благодаря. Поздравявам господин Преда за изготвения доклад. Той наистина бе изправен пред изключително трудна задача. Благодаря му, че взе предвид моите изменения, както и повечето изменения внесени от нашата национална делегация. Босна и Херцеговина има много високи очаквания към този доклад. Страната отблизо следи разискванията, които водим тук. Аз лично ще отстоявам европейската кауза на Босна и Херцеговина. За да бъде реализирана тази кауза, обаче страната трябва да осъществи реформи, най-вече економически. Радвам се, че в доклада се опоменава и необходимостта от политически и по-конкретно конституционални реформи. Те са необходими с оглед вземането предвид на всички три националности. Харватите са обект на дискриминация в Босна и Херцеговина, например. Потъпкват се техните права на човека. Харватите буквално бяха заличени в Република Сръбска. За много от тях е невъзможно да се завърнат в домовете си. Затова, според мен, в доклада трябва да се доизяснят някои от формулировките. Трябва да използваме по-точен език. Босна и Херцеговина трябва да постигне напредък. Това е важно както за страната, така и за целия регион. Харватия пряко граничи с Босна и Херцеговина, за това промените там за нас са много важни. Господин Хауит, съвсем накратко ще се спра върху три момента. Приветствам господин Преда. Знам, че обсъждахме измененията за трите националности, съставляващи страната. Въпросът е много щекотлив. Мисля, че вие приложихте правилния подход, но много е важно за нас да чуем от вас какво предлагате за решаването на този въпрос в заключителните ви думи. Показаното от господин Кан и някои други колеги във връзка с ИКАМ, правата на работниците и правата на ЛГБТ. Като че ли в доклада повече се набляга на политиката, провеждана от Европейския парламент, а не на политиката на страната. Много добре знаем, че между нас има различия, но би било добре, според мен, да постигнем някакъв компромис между отделните политически групи вместо да се водим от стратегически съображения в навечерието на гласуването тук в комисията или в пленарната зала. Трябва да помислим какво послание искаме да отправим към съответните страни. Затова и призовавам не само господин Преда, но и всички мои колеги от НП да поговорим, да намерим компромиси, приемливи за всички, вместо постоянно да водим едни и същи битки. Това не е от полза за никого тук в парламента. Благодаря на господин Хауит. Помните, че миналата година трите съставляващи националности бяха упоменати в резолюцията ни три пъти. Не мисля, че това е чак толкова деликатен въпрос, дори напротив никак не е сложен за решаване. Думата има господин Лойза Петърле. И то подвом, кар се да кратък. Е, зело ценим труд се. Ще бъде колкото се може по-кратък. Високо ценя усилията на господин Преда. По доклада виждаме, че нещата се променят в Босна и Херцеговина, но това става бавно и не с ритъма, с който бихме искали. Затова и всички тези на 200 изменения показват, че Европейския парламент се вълнува от европейското бъдеще на тази държава. Благодарен съм на докладчика и на докладчиците в Сянка за изготвените компромисни предложения. Съвсем не е била лесна задачата им. Може би текста на места може да бъде по-ясен, но като че ли явно показваме нашата ангажираност към по-висок ритъм на промени. Необходимо е всички в Босна и Херцеговина да се ангажират по европейския път. Мисля, че господин Кукан иска думата. Заповядайте. Благодаря ви. Тази дискусия наистина показва колко е, сложна е ситуацията в Босна и Херцеговина. Всички искаме да допринесем за европейското бъдеще на тази държава. Аз ценя работата на докладчика, господин Преда. Смятам, че той е направил, дал е най-доброто от себе си и че е успял да изготви добър доклад. Дали частично или цялостно той ще отрази внесените изменения, за което му благодаря. Аз просто ясно исках да кажа, че приемам текста на неговото компромисно изменение, текста, който е резултат от срещата на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря ти, Едуард. Сега да чуем представителя на Европейската комисия. Thank you, Mr. Chairman, and thanks also... Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за добре балансирания доклад. Той отразява основните елементи от оценката на комисията, отразява и предизвикателствата, описани в доклада за напредъка на Европейската комисия. Тук се говори за по-нататъчния ангажимент на Босна и Херцеговина. С оглед на писмения ангажимент, подписан от официалните длъжностни лица на страната и на Европейския парламент, ние смятаме, че този документ ще влезе в сила скоро. Той е много важен елемент за Босна и Херцеговина. Няколко думи, ако позволите, за работата, която предстои в Европейската комисия. Европейската комисия в рамките на дневния ред за реформи ще включи новата европейска инициатива – Разбира се, фокуса ще бъде насочен към заключенията на съвета по социално-економическите измерения, правовата държава и реформите в публичната администрация. Благодаря на пакта за растеж и заетост, който стартирахме миналата година, ще може да допринесем за допълнителния напредък. Разполагаме с много инструменти, които бяха създадени, за да може тази държава да продължи напред по пътя си към Европа. Продължаваме да подкрепяме и финансово Босна и Херцеговина. Много реформи предстоят да бъдат направени в тази държава, те с изискване на Европейския съюз и с доброто на гражданите на Босна и Херцеговина. Европейската комисия ще продължи отличното си сътрудничество с Европейския парламент, за да може всички заедно да подкрепим Босна и Херцеговина да продължи напред по пътя на европейската интеграция. Благодаря. Благодаря сега да чуем докладчика господин Преда. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги. както много от вас казаха, Босна и Херцеговина е един доста труден случай по няколко причини. И ние обсъдихме едната от тях. И дискусията тук понякога се различава от тази, която се води в Босна и Херцеговина. И това води до проблем. Защото закъсненията се натрупват. Имаме различни схващания, различни виждания, както тук, така и в Босна и Херцеговина. И в крайна сметка стигнахме до там, че сега решаваме, че това състояние е нормално. Нормално е Босна и Херцеговина да се нуждае от повече време, отколкото е необходимо, за да изпълни изискванията. А за мен това е неприемливо. Две-три думи, ако позволите, в отговор на коментарите, които чух. Мисля, че стигнахме до много добър компромис Работихме по него и, както казах тук в нашата комисия, няма да се променя този компромис. Аз съм много доволен от постигнатите компромисни предложения, така че не искам в последния момент, както много често се случва, да ми се внасят някакви изменения. Не. Не може така в последния момент да се променя каквото и да е, просто трябва да работим спокойно. Много от вас говореха за равенството между всички общности. Това е въпрос, който съм си задавал и сам трябваше да се откажа от първоначалната версия на доклада си, защото поискаха от мен да бъда по-кратък. И сега, компромисни изменение 15, което виждате, всъщност е текст, който трябваше да фигурира в първоначалната версия на документа. Така че по въпроса за равенството на гражданите и на общностите, мисля, че това е най-правилният начин. Това не представлява условие за напредъка на Босна и Херцеговина напред. Това не е абсолютно условие, което трябва да бъде изпълнено. Нека да говорим по същество. за някои хора в Босна и Херцеговина равенството е нещо различно от това, което ние смятаме тук, в Европейския парламент. За някои равенството означава да се създаде трета общност. За някои в Босна и Херцеговина това означава да се стигне до създаването на трета общност. Аз не мога да подкрепя подобно тълкуване. А в името на липсата на равенство някои пък искат автономия. Това също е неправилно. Както виждате, тези две тълкувания са напълно неприемливи. Затова ви приканвам да подкрепите компромисно предложение 15 това е мое предложение, защото смятам, че не са изпълнени конституционалните изисквания. Но не искам да се стига до някакви крайности. Нито в едната, нито в другата посока. За мен е много важно. На следващо място. Показаното до госпожа Суица за езиците, използвани в публичната администрация – Погледнете компромисно изменение 16. Прочетете го. Там говорим за използването на всички официални езици на държавата. Мисля, че това е достатъчно добър компромис. И тук влиза и случая, в който хората нямат достъп до съответната публична информация на официален език на държавата. И накрая, надявам се, че когато гласуваме утре, ще успеем да подкрепим една нова визия на парламента за новостите в Босна и Херцеговина. Мисля, че трябва да мислим най-напред за гражданите, а не за народа. Аз мисля повече за отделните граждани. Ако мислим повече за отделните граждани, има по-голям шанс да стигнем и до по-добро решение. Благодаря на всички за сътрудничеството. Очаквам ви утре, когато ще гласуваме. Надявам се, че всички ще подкрепят компромисно изменение 15, което е по моя инициатива. Аз съм го предложил. И то се вписва много добре с останалите компромисни предложения. Благодаря. Hvala lijepa našem izvjestitelju. Ja ga molim da uzme slušalice. Аз бих искал да благодаря на докладчика, казва председателя. Моля, служете си слушалките. Трябва да призная, че не разбрах всичко, което казахте по отношение на някои изменения. Казаното от госпожа Свица и останалите колеги е напълно разбираемо, имайки предвид конституционната структура на Босна и Херцеговина. Нищо не противоречи на европейската политика. Та за това не разбрах последните ви коментари. Не знам на какво почиват те. Така или иначе, можем да заключим, че нали, е на лице напредък, доклада е добър. С оглед на последните събития от последните години и подписването на споразумението за асоцииране. То ще доведе до прилагането на необходимите реформи и до желания напредък а това е от ключово значение. Босна и Херцеговина не трябва да бъде последния вагон на влака към Европейския съюз. Би било несправедливо. Много от измененията бяха внесени от представители на Харватия и Словения, което показва, че всички желаем да ги подкрепим. Изключително важно е посланието, което ще дадем. Мисля, че е, всички наши приятели, всички в Босна и Херцеговина ще гледат на този доклад като на стимул за по-нататъчното прилагане на реформите. Утре ще гласуваме компромисните предложения и останалите изменения. Бих искала да благодаря на докладчика господин Преда и на представителите на Европейската комисия. Искам да благодаря и на всички, които се включиха в дебата. Утре в 9 ще възобновим работата си и ще гласуваме. Благодаря на преводачите.